morning. Um, Добро утро, уважаеми колеги. Извинявам се за лекото закъснение. Мисля, че някои от колегите имаха затруднения с уличното движение тази сутрин. Благодаря ви за вниманието. Откривам заседанието. Първо, процедурен въпрос от господин Корбет, преди да преминем към дневния ред. Съгласно член 162, параграфи 3 и 6, Европейският парламент реши, че дебатът за Брекзит ще включва единствено изказвания на лидерите на политическите групи. Но това има своите последици, госпожо председател, защото в този дебат ще има три британски изказвания и трите ще бъдат на тези, които подкрепят Брекзит. Европейският парламент няма да чуе нито един глас от британците, които са против Брекзит. И съгласно най-новите проучвания, всъщност тези срещу Брекзит представляват мнозинството. Благодаря. Uh, Благодаря ви, господин Корбет. Отбелязваме вашето изказване. Това беше решение на политическите групи. Аз мога само да го изпълня, но разбира се, казаното от вас се отбелязва. Сега преминаваме към първата точка изявление на съвета и комисията относно споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Първо давам думата на госпожа Ед Штадлер от името на съвета. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми главен е, преговаря господин Бърния. Европейския съвет а, е, е, обсъди оттеглянето на Обединеното кралство от основополагащите договори и започна с действия, за да стане така, че споразумението да стане факт на 1 март 2019. Изготвихме и политическата декларация, която очертава бъдещото взаимоотношение с Обединеното кралство. По отношение на образованието искаме най-тясно сътрудничество с тази страна Резултатът не би бил възможност, ако нямаш ангажимента и решимостта на господин Бърния и неговият екип. Европейския съвет им отдава дължимото. Единството и отговорността между страните членки на Европейския съюз и институциите бяха забележителни. В този случай искам да дам висока оценка и на ръководещата група в съвета по Брексит, а и на работата на Европейския парламент. В близките месеци трябва да осигурим сключването на споразумението за оттегляне и ще направим всичко възможно, за да дадем възможност на Европейския парламент да е, завърши процедурата за даване на съгласие преди март 2019. Благодаря. Сега ще дадем думата на главния преговарящ за Брексит, господин Мишел Барние. Добре дошъл и заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо държавен секретар, уважаеми европейски депутати – благодаря, че ми давате възможност да се изкажа от името на Европейската комисия, като моля да извините председателя Жан-Клод Юнкер, който трябва да участва на срещата на Г-20. Моментът е сериозен. 17 месеца след началото на преговорите, които имах честа да ръководя, с възложения мандат и доверие от председателя на комисията и подкрепата на цялата Европейска комисия. Както вие посочихте, госпожо държавен секретар, в неделя беше одобрено проекто споразумението, както и политическата декларация, която очертава бъдещите отношения. От своя страна искам да благодаря на Европейския съвет, на председателя Туск на целия екип, различни председателства, с които съм работил. По-настоящем австрийското, но имахме също естонското, българското и малтийското. Ще продължим да работим и с румънското през идните месеци. След всички тези преговори можем да кажем, че работата е приключила. Сега остава ратификацията от Британския парламент, от вашия парламент и от съвета. Като се отчита трудните обстоятелства на тези преговори, както и изключителната сложност на оттеглянето на Обединеното кралство, мисля, че Представеното споразумение за оттегляне заедно с политическата декларация са единствения възможен и най-добър резултат. Ние успяхме да минем заедно през този първи етап. 27-те държави членки и всички институции – по-конкретно, госпожо председател, ще кажа, че споразумението за оттегляне и политическата декларация до голяма степен се дължат и на вашите четири резолюции и внимателното наблюдение от страна на Европейския парламент на целия процес. Вие винаги сте настоявали да се запазят правата на гражданите. Това е и мой приоритет. Също така запазването на целостта на Съюза, на неделимостта на четирите свободи. Тези два документа наистина са създадени заедно от всички нас в хода на процедурата. Така че чрез вас искам да благодаря и на председателя на Европейския парламент Таяни, да благодаря лично на Гифер Хофштадт, който е координатора на Европейския парламент за Брекзит – благодаря на всички, като Данита Хюбнер, Брок, Галтиери, Габи Цимър, Ламберт, всички те с техните екипи. Благодаря им, че участваха в преговорите ежедневно в рамките на различните групи. Благодаря на председателя на комисията и на Сесилия Викстрюм. Разбира се, ние продължаваме по един труден път, но постигнатият резултат е плод на метод, който разработихме заедно и с вас, защото ние искахме, следвайки логиката, да договорим едно подредено споразумение за оттегляне с Обединеното кралство – вие наистина помогнахте да се уредят въпроси, които са приоритетни за Европейския парламент, като правата на гражданите, мира и стабилността в Ирландия, финансовото регулиране. Уважаеми дами и господа, от самото начало при това сме работили при пълна прозрачност, за да има към нас и пълно доверие. Ние ще продължим по същия начин, чрез този метод – по всяка тема можехме да видим какво е възможно и какво не е възможно, като се отчитат основните принципи на нашия съюз. От самото начало ние обяснихме, че трябва да се зачитат нашите принципи, като същевременно се съобразихме и с червените линии на Обединеното кралство, така както бяха заявени официално. крайна сметка наложената рамка зададе предвидимост и стабилност на тези преговори. Никой не е изненадан от нашето споразумение. Уважаеми дами и господа, може би трябва да ви напомня, че Европейският съюз не желаеше Брекзит. Всъщност и до сега никой не може да ми докаже добавената стойност на Брекзит, но ние уважаваме суверения избор на британския народ. Следователно, както бяхме помолени, започнахме изпълнението на процедурата. Двата документа, одобрени в неделя, позволяват да се ограничат отрицателните последици от Брекзит, но също така последици и за Обединеното кралство и за 27-те държави. Освен това се дава правна сигурност на всички на нашите предприятия, региони, които се притесняват от решението на Обединеното кралство да напусне Съюза. Освен това, дава сигурност и на гражданите 4,5 милиона граждани на Европейския съюз, които живеят в Обединеното кралство или англичани, които живеят в Европа. Освен това ще спомена и Северна Ирландия, социално-економическото измерение на сътрудничеството с Република Ирландия. Гаранцията, която съгласувахме за Ирландия, за да се избегне физическата граница, е част от споразумението – без тази гаранция за Ирландия не може да има споразумение за оттегляне. Университетите, предприятията, всички, които имат финансови проекти и бюджетни проекти, които работят с британски университети и различни лаборатории, също ще имат сигурност. Селските стопани, които се ползват от общата селско-стопанска политика, тези, които искат да защитят авторското си право, правото на интелектуална собственост, географското указание при продуктите и работата на предприятията със седалище в Обединеното кралство. Това са само някои от областите и отраслите, на които трябва да дадем сигурност в контекста на тази несигурност, създадена от Брекзит. Става дума за договор, който е прецизен, правно издържан, а политически ние задаваме рамката, в която да договаряме бъдещите отношения. При тези преговори, уважаеми членове на Европейския парламент, Европейският парламент ще продължава да защитава своите интереси и основните принципи при тези преговори – Европейският съюз и вашият преговарящ ще се придържа към същия подход. Никога няма да има обаче агресивност, никога, никога няма да има чувство за отмъстителност или пък някакъв вид налагане на наказания. Ние продължаваме да работим заедно с Обединеното кралство, а не против него – ще продължим да проявяваме уважение, защото това е една велика страна и се надяваме, че теоретично тя ще остане нашия съюзник, партньор и приятел. Каква е реалността, като се отчете желанието на Обединеното кралство да се отегли от единия пазар, е ясно, че няма да има запазване на статуквото, няма всичко да е като по-старому и предприятията ще трябва да се подготвят. Разбира се, от взаимен интерес е да имаме амбициозно партньорство при стоките, услугите, цифровия пазар, мобилността, транспорта, обществените поръчки, вътрешната сигурност. Това е важно за стабилността на нашия континент. Ще спомена и външната политика, която е важна. Трябва да сме активни в ООН. Трябва да мислим и за отбраната. Колкото са по-амбициозни нашите партньорства, толкова по-взискателни ще бъдем за това да има равни условия между нас. Що се отнася до политическата декларация и всички нейни измерения, нека кажа, че партньорствата с Обединеното кралство ще бъдат безпредседентни. Те ще обхванат различни области на сътрудничество както каза и господин Юнкер и както желаеше и Европейският парламент, ние ще се подготвим за тези преговори за бъдещите отношения и ще ги започнем, когато Обединеното кралство стане трета страна. Разбира се, следва и решаващия етап на ратификацията на нашето споразумение. Сега всеки трябва да поеме своята отговорност британските парламент ще трябва да се произнесе едната седмица, ще трябва да вземе своето политическо решение и гласуването ще определи бъдещето на страната. Ние, разбира се, ще зачетем демократичния дебат и парламентарен избор в Обединеното кралство. Европейският парламент също ратифицира. Той винаги е бил тясно свързан с всеки един етап на преговорите, така че Европейският парламент ще има последната дума. Благодаря ви за доверието и вниманието. Благодаря. Благодаря ви, господин Бърние. Преминаваме към нашите оратори от името на парламента, координатора за Брексит, господин Ферховщад. Благодаря. Първо искам да изкажа своята е, одобрение за споразумението за оттегляне и политическата декларация. Спокойно можем да кажем днес, че и двата документа са изградени на принципите на Европейския съюз а именно цялостна, цялост на вътрешния пазар, защита на четирите основни е, свободи, които изграждат е, вътрешния пазар и възможността Европейския съюз да взима е, сам решения. Но мога да кажа, че в този дебат бяха отчетени още два елемента – първо, естествено, позициите или така както казваме, червените линии на правителството на Обединеното кралство след решението да напусне Европейския съюз. И второ, друг момент, който лежи в основата на тези споразумения и за което често не се говори и не се разбира, това е споразумението от Блажени петък от 1998 година където Европейския съюз не е страна по това споразумение. Но това споразумение от 1998 година а, може да функционира единствено между страни членки на Европейския съюз. И Европейският съюз е именно за това да има помирение, да няма насилие, да е, има мир. И в резултат бе съставено споразумението за напускане, което за мен е единственото най-добро споразумение, защото то отчита тези три елемента, които току-що описах. Искам да благодаря и да поздравя не за първи път господин Мишел Бърние, лично да го поздравя. Той извърши огромна работа в тясно сътрудничество с Европейския парламент и с групата за по преговорите за Брексит. Поздравление на всички членове на тази група за отличното ни сътрудничество. Мисля, че всичко ние работихме по много добър начин. И в резултат сега е, излизаме с поразумение, което постига три неща. Първо, нарушенията или неудобствата за всички са сведени до минимум, примерно за економиката. Предвижда се преходен период между 2 и 4 години за изчистване на законодателството. Второ, да се преодолее твърдата граница между Ирландия и Северна Ирландия и Република Ирландия, да се спази споразумението от Блажен ни петък и да се запази мира там. И също така да опазиме правата на нашите граждани. Тук Европейския парламент с помощта и подкрепата на преговарящия значително подобри споразумението и текста му. Ние сме поели своите ангажименти и държим преди да започнем процедурата за даване на съгласие в парламента да получиме от страна на Обединеното кралство достатъчно гаранции, че правата на гражданите ще бъдат напълно спазени. Смятам, че рамката, е, т.е. споразумението за излизане на Обединеното кралство и политическата декларация дават възможност да установим в бъдеще действително тясно и взаимоотношение между Обединеното кралство и Европейския съюз – и както видяхте и в споразумението, и в политическото декларация се предвижда едно споразумение за асоцииране, ние, това, което ние предлагахме от първия ден. Защо споразумение за асоцииране? Е, към това, с това е съгласно и правителството на Обединеното кралство. То, е, когато се сключи, ще може да бъде е, изпълнявано и в временен план – и, е, и ще бъде обект на ратифициране от страна на страните членки което отразява и сложността на нашите взаимоотношения и отношения. Ние имаме поделно споразумение с Швейцария. Всъщност то е цял набор от споразумения. Европейския парламент ще разгледа в подробности текста на споразумението за оттегляне и политическата декларация за бъдещите взаимоотношения. Ще обмислим много внимателно и как ще се осъществява работата на така наречения смесен комитет. Председателката, е, извинете колеги, аз председателствам, няма нужда да ми показвате, че е време. А, така че аз определям. Последен параграф, госпожо председател. Парламента ще обмисля как да работи и тази така наречена смесена комисия, за да могат нейните решения да бъдат е, легитимни и ако е необходимо да бъдат одобрявани от парламент преди да започнем с процедурата по съгласие, мисля, че по този въпрос ще постигнем споразумение с съвет. И отново да кажа, никой не печели. Напускането на Обединеното кралство е, е неуспех и за Европейския съюз, и за Обединеното кралство. Казах още тогава, че е, денят е тъжен за всички. Надявам се, че ще дадем едно добро бъдеще на бъдещите поколение и че Обединеното кралство в един момент ще се върне отново в европейското семейство. Благодаря, господин Върховщет. Господин Брок. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър, уважаеми колеги. Брексит е тъжна история за Европейския съюз и за Великобритания. Може би повече за Великобритания, отколкото за нас, но и за нас. За това, както каза и Гев Верховщад, на когото благодаря за сътрудничеството, за това наистина, както той каза, в неделята беше тъжен ден. Но благодарение на Мишел Бърния и неговия екип, преговорите протекоха добре. Той беше търпелив. Неговата политика на информация за Европейския съюз беше успешна и бе постигнато добро споразумение. Във Великобритания опозицията, правителството, цялата страна са разкъсани. Европейския съюз обаче беше сплотен, сплотени бяха страните, парламентът, съветът и комисията. Този съюз доказа, че има голям шанс в бъдеще. Трябва да се погрижим за това да облегчим щетите за Великобритания. Вчера банката на Англия също каза, че Брексит ще причини големи щети. Банк в Ингланд каза, че щетата от Брексит за Великобритания ще бъде много по-голяма от кризата от 2008 година, независимо какво е, ще каже Фараш, който провежда идеите на Тръмп. И така, това споразумение е ултимативното споразумение. Няма да има допълнителни преговори, ако това споразумение бъде отхвърлено от Великобритания. Това споразумение бе договаряно дълго време и трябва да е ясно, че договора за излизане е предварително условие за допълнително договаряне. Ако няма договор за излизане, няма да има преходен период. Е, прекъсването ще бъде окончателно за двете страни. Така че този договор, това споразумение трябва за всички да е ясно, че е много рисково, включително и за тези, които гласуваха за оставане. Ако те отка... отхвърлят този договор, е, това също ще бъде опасно. Така че най-малката щета ще бъде да се приеме това споразумение. Апелирам към двете страни в Великобритания да одобрят това споразумение. Ние видяхме, че с този договор, с това споразумение се спазват правата на гражданите в двете страни на договора. Няма да има твърда граница между Северна Ирландия и Република Ирландия. И освен това се договорихме за предпазен за, предпазна, за предпазен механизъм, чието цел, чиято цел е всъщност да не влезе в сила. Затова този механизъм не бива да се злоупотребява с него в дискусията в Великобритания. И така, повтарям, наш общ интерес е да ограничим щетите с конструктивно самосъзнание и желание за намиране на решение на проблемите. Великобритания не иска да бъде е, в, в Митническия съюз и член на единния пазар. <clears throat> Добре, в такъв случай ни трябва един много обширен договор. Тереза Мей каза, колкото повече равнопоставеност има, толкова повече по-голям е шанса за достъпа до единния пазар. Това трябва да е нашия, нашата цел, но от друга страна, партньорството, към което се стремим, заложено в споразумението за асоцииране, трябва да обхваща теми като общата сигурност, борбата срещу тероризма и участие в общата политика за отбрана. Всички тези въпроси са регулирани в това споразумение. За тях и тяхното развитие е зададена една добра рамка. Друг е, точка е участието на Великобритания в програмите за наука и изследвания. Нещо друго. Господин Трамп. Господин Трамп иска разделение в Европа, за да може да се справи да разруши всяка от тях поединично. За това Всъщност, ние имаме нужда от Европейски съюз, за да може да се защитим заедно срещу тръмповци и Путиновци. Така че, независимо какво ще каже господин Фараш, това е наш интерес. Thank you, Mr. Brock. Благодаря, господин Брок. Господин Коетиери. Uh, Благодаря, госпожо председател, скъпи Мишел. Уважаеми колеги, след дълги и трудни преговори, споразумението от неделя наистина задава модуса за подредено оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ние ще трябва да го ратифицираме. От името на социалистите и демократите искам да благодаря на Мишел Бърния и неговия екип за работата му по това историческо предизвикателство – също времено няма как да скрия моята тъга за това, че Обединеното кралство ни напуска. Нашата група уважава неговото решение, но наистина съжалява за него. Смятаме, че това е историческа грешка. Според нас всички ще загубят. Въпреки разочарованието от самото начало, Европейският съюз се е държал отговорно и е проявявал уважение. Повече от две години ние сме се опитвали да работим неуморно, за да защитим интересите на засегнатите. Сега имаме резултат благодарение на усилията на преговарящите – и съгласието между европейските институции. Искам да благодаря и на Гифер Хофштадт и на всички членове на водещата група по Брекзит. Ние сме и ще бъдем едини. Обединеното кралство видя, че Европейският съюз се държи отговорно, без да проявява отмъстителност. Също така ние проявихме отговорност към самите нас и нашите граждани, за да не поставим в опасност европейския проект. Този подход ще продължи да ни води и за напред. Но нещо трябва да се разбере съвсем ясно. Няма альтернативно споразумение на съгласуваното в неделя – по отношение на правата на Обединеното кралство, това е най-доброто и единствено възможно споразумение. Опазват се правата на гражданите, принципите на единия пазар и митническия съюз и най-важното избягва се граница между Северна Ирландия и Република Ирландия. Зачита се споразумението от разпети петък. Всички ние сме се придържали от начало към нашите приоритети. Така ще правим и до края и ще наблюдаваме внимателно как се изпълнява тази част от споразумението. Няма да позволим гражданите да станат жертва на враждебни политики, каквито видяхме в Обединеното кралство срещу поколението наречено Уиндраш. Ние искаме да имаме партньорство. Партньорство, което е безпредседентно и е под формата на споразумение за асоцииране, като се зачитат принципите на нашия единен пазар и автономност на правния ред. Ще считаме, че такива споразумения са обвързващи включително и за Гибралтар – по отношение на бъдещите ни отношения, знаем какви са червените линии на Обединеното кралство, ще ги уважим, като проявяваме максимална гъвкавост. Споразумението наистина се опита в максимална степен да отрази реш... желанията на Обединеното кралство, като сме казвали неведнъж, че ако кралството реши да промени своето решение, ние сме готови да ги приемем обратно – но няма ли членство в единия пазар, няма как и да се направи компромис с свободното движение на гражданите. Защото в противен случай ние поставяме под заплаха европейския ни проект. Това е проект на връзки между страните и хората. За това ще продължим да играем отговорна, активна роля в опазването на целостта на Европейския съюз и гарантирането на бъдещи отношения с Обединеното кралство. Благодаря. Благодаря ви, господин Гуатиер и господин Ван Ортен. Благодаря. Има много експерти по Брексит и Брексит винаги е представлявал нещо повече, отколкото само економическите въпроси. Европейския съюз се простира в много области <clears throat> в живота на британските хора и много британски граждани са, не, са, са нещастни от тази тенденция. Те Брексит не може да бъде избегнат, но економическият аспект е централен. Ако няма споразумение, това ще има влияние в много европейски страни, както и в Великобритания. Много време се говори за това какво може да се случи в Лондон и какви могат да са последствията за Великобритания, но може би трябва да се помисли и за, възмо... за последствията върху Европейския съюз, ако няма споразумение британското правителство е, започна преговорите в дух на добросъседство, но доста често то се сблъскваше с резерви. Вие всички знаете, че Европейския съюз е, прекрачва правилата, когато има интерес. И преследваше се и се защитаваше определена представа за Европейския съюз, която представа е отхвърлена от много граждани в европейските страни. Вместо да се слушат хората, вие отговаряте по един и същи начин, а именно повече Европа. Междувременно мисля, че много хора в Великобритания са недоволни от начина по който бе третирана министър-председателката. Имаше следния факт, който трябва да подчертая. Загубиха се две години в преговори. Всички въпроси бяха решени, но не, нямаше нужда да бъдат решени по начина по който бяха решени. Трябваше да се мисли за бъдещите отношения, имаше нужда от, бъд, от бързи решения, има нужда от гаранции, имаше нужда от атмосфера на добра воля и, добро, и доверие ако искаме стабилни отношения, които да покажат, че наистина отговаряме на очакванията на гражданите. Господин Ламбер. E Скъпи колеги, е, миналата неделя на срещата на върха ме питаха дали съм тъжен. По-скоро съм благодарен на господин Бърние и изключителния му екип. Ние не само договорихме споразумение, като държахме е, в мисълта си интересите на Европейския съюз, но и успяхме да ангажираме съвета и парламента равностойно. Това е благодарение на господин Бърние. Споразумението далеч не е идеално. Ние бихме искали да видим нещо повече от клаузите да няма отстъпление по ред ключови моменти. Политическата декларация трябваше да има повече ясно формулирани условия, така че да не стане Обединеното кралство данъчно убежище за перачи на пари. Също така бях облегчен, че след дългите месеци успяхме да постигнем споразумение защото в противен случай излизането без споразумение от Обединеното кралство щеше да е катастрофа не само за бизнеса, но и за хората. Ние постигнахме това споразумение без да правиме компромис с нашите принципи, а пък Обединеното кралство трябва вече да си даде сметка за реалността. А, това като че ли се случва с министър-председателя сега, остава да се види дали тя ще намери подкрепа в парламента. А на тези, които не са доволни и са за Брексит, а, да кажа следното. Не е възможно да има друго споразумение от това, което ви се предлага сега, защото има а, сходни а, правни а, ограничения, така че не може да се постигне друго споразумение. ако обаче излезете без споразумение, това ще има проблеми и за споразумението от разпети петък. Веднага ще се установи граница между Ирландия и Северна Ирландия. И когато се напуска един клуб, е, мои приятели, е, това не означава, че не трябва да си платите данък, е, дълговете към този клуб. И е, освен това, трябва да има споразумение между всички, които участват в тези преговори. И въпросът е, е какво бъдеще избирате? Дали с споразумение или без? има очевидно много разделения в вашата страна, включително и сред основната партия. Тези, които искат да остане Обединеното кралство в Европейския съюз, също не са в толкова добро положение, в което трябва да им завиждаме. В края на краищата много граждани от Обединеното кралство си дават сметка, че е по-добре да останат. Дали са мнозинство, не знам. Във всички случаи, вероятно, разликите между тези за и против са много малки. Но след като вие ако вие се откажете от решението си да напуснете, ние ще ви приветстваме. И последно, напълно безотговорно ще е да се остави Обединеното кралство да излезе без споразумение. Било то съзнателно или не. Благодаря господин Ламбер, госпожа Цимер. Съветът на своето заседание миналата седмица в неделя одобри споразумението за разделяне с Обединеното кралство и въпреки това в момента никой не може да каже дали ще има един регулиран Брексит. От страна на Европейския съюз трябва да се подготвим за най-лошия случай, именно за ситуация без договор. Ние работехме като политически групи по Брексит, по резолюцията за Брексит, това не беше разбиращо се от само себе си в началото. Решението да участваме в работата по Брексит като лява политическа група беше правилно и искам да кажа, че сътрудничеството с Мишел Бърние зададе мащаби за бъдещите сътрудничества между институциите на Европейския съюз – но сега трябва да бъде казано много ясно. Споразумението не е повод за радост. Ние сме загрижени, защото именно по отношение на Северна Ирландия и по отношение на гражданските права, нашите искания не са удовлетворени, така че да съществува истинска правна сигурност. Това, което не е заложено в споразумението, не може да бъде регулирано и решено с допълнителни споразумения. Б. Има споразумение за предпазния механизъм, за да се предотврати една катастрофа в Северна Ирландия. Но един предпазен механизъм е последната възможност, така или иначе ще има щети за економиката, права, които са заложени в споразумението в, от разпети петък ще бъдат ограничени. Тереза Мей положи много усилия. Тя казва, че ще бъде спря, спрян, спрян потока от мигранти от е, Европейския съюз към Обединеното кралство. Но явно много хора в Обединеното кралство не са разбрали какво означава европейското гражданство. Тереза Мей забравя, че ограничава по този начин правата на собствените си граждани. Освен това, не е ясно какви ще са правата на европейските граждани, които искат да работят и да следват в Великобритания. Те ще имат по-малко права от правата на граждани от трети страни. След разделянето с Великобритания, нашата цел е да има тясно сътрудничество с Великобритания. Но ако това трябва да не бъдат само празни думи, това означава, че ни предстои много-много работа в бъдеще. Най-важното е да защитим интересите на европейските граждани в Великобритания и на великобританските граждани в Европейския съюз. Техните интереси също трябва да бъдат защитени. <clears throat> Това ще е нашия акцент, както и акцент ще бъде въпроса за Северна Ирландия. Благодаря. Благодаря, госпожо Цимер. Господин Фараш. No that... Аз нямам никакво съмнение, че това споразумение е добро. То е добро, защото става дума за големи прехвърляния на пари, защото запазва свободното движение на хора, държи Обединеното кралство в Митническия съюз, зависимо от правилата на Европейския съюз и най-важното, което каза и господин Бърние, има тази гаранция за Ирландия, която прави Обединеното кралство заложни години наред. Да, добро е това споразумение за Европейския съюз, но за Обединеното кралство е може би най-лошото споразумение в историята. Президентът Тръмп го забеляза, като той много уважава големите национални държави в Европа. Господин Бърние, иска ми се да бяхте на наша страна, защото мога само да ви поздравя за резултата – Всъщност, едва ли сте се надявали на такъв късмет да има британски премьер, който да изпълнява всяко ваше желание и така да се стигне до голямата среща на върха в неделя, всички са съгласни и така нататък. Но ние ще напуснем Европейския съюз през март до година. Също време, но иллюзията, че ще станем независима страна, се разби на пух и прах – какво стана миналата неделя? Президентът Макрон на Франция реши да се изправи и да започне да ни заплашва. Аз знам, че всъщност 90% от пикшата се улавя от френските рибо, рибари и те използват рибата от нашето море, но така или иначе вие имате и политическата декларация. Не е нужно нищо да ни давате. Мисля, че споразумението няма да бъде прието в британския парламент и мнозина ще гласуват против. Господин Бърние, вие казахте, че това е единственото възможно споразумение, но то няма да бъде прието. Нека се държим като големи хора и да отчетем факта, че е много вероятно на 29 март Обединеното кралство да напусне без споразумение по правилата на СТО. Подготвен ли сте за това, господин Бърние? Вие като че ли предполагате, че британския парламент ще ратифицира това споразумение, но това няма да стане. Господин Любретон има думата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Британския народ реши да напусне Европейския съюз преди две години и ние трябва да уважаваме суверенното му е, решение. Е, групата на Европа на нациите и свободите е на мнение, че всяко национално решение е суверенно. Така че не може да се иска преосмисляне на споразуменията и съответните искания пред съда, за да има втори референдум. Това е абсурдно в Абсолютно се надявам, че съдът ще приеме същата позиция, както прие, каквато позиция прие и френския съд. Именно, че не следва да поставяме под въпрос резултата на референдума. Не можем да оставяме на субективността на съдиите да, разсаждат, да решават такива неща. Всеки народ трябва да решава сам за себе си да живее британския народ, да живее Брексит. Господин Карвар. Last week Angela Merkel said Миналата седмица Ангела Меркел каза, че това, което е важно е, Евро... е Обединеното кралство да не напусне едностранно митническия съюз. Европейските институции контроли... контролират от 73-та година и до сега споразумението за Брексит. Ние загубихме свободата си и при референдума от 2016 година народът на Великобритания бе му бе дадена възможност отново да си възвърне контрола. Но това споразумение е ужасно, защото Моята страна ще продължи да бъде заложник на Европейския съюз, но историята ще отсъди и тя ще отсъди зле за Европейския съюз. Преговарящите от страна на Обединеното кралство не могат да повярват колко лошо е това споразумение за Обединеното кралство. А сега Господин Берние има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички, които се изказаха, особено на Гифер Хофштадт, Елмар Брок, Роберто Гуалтиери, Габриеле Цимер, Филип Ламберц. Благодаря, че от името на своите групи изразиха висока оценка – за извършената от нас работа. Разбира се, това е работа на целия колектив. Не става дума за индивидуално усилие. Аз познавам Европейския парламент. Бил съм избран, преди съм бил и член на Европейския съвет. Така че аз знам как се работи с квалифицирани експерти. Знам как се работи с 27 държави членки и различните институции. Със сигурност специалната група, моят екип, Сабин Вейон, Стефани Резо, трябва да спомена много имена от екипа, които заслужават да бъдат похвалени. Но моментът е сериозен и тъжен, както вече беше казано – и за това ще се обърна и към господин Фараш. Аз нямам намерение да влизам в спорове, никога не съм го правил. Ние изслушваме всички, отговаряме на всички и ще продължим да го правим. Както каза Габриеле Цимер, остава ратификацията – така че през следващите месеци ние ще започнем подготовка за преговорите, които ще бъдат необходими, за да имаме правно основание за партньорството с Обединеното кралство и ще трябва да се изпълни това, което е в договорите, особено що се отнася до правата на гражданите. Всички тези гаранции трябва да намерят конкретно изражение, за да може да се намери възможно най-доброто решение. Предстоящия вод е свързан с бъдещето на Европейския съюз, с бъдещето на Обединеното кралство, което ние уважаваме. Уважаваме и демократичния дебат там. Уважаваме Обединеното кралство за неговата култура история, солидарност, особено в големите трагични моменти, преживени от Европа през 20 век. Уважаваме го за економиката, за качеството на неговата дипломация. Това е наистина велика държава и аз със сигурност много я уважавам. Затова и ще направя всичко по силите си, за да стигнем до реално безпредседентно партньорство по множество теми – трябва да консолидираме своя съюз и да направим и повече от това, което правим с много други страни, да работим двустранно в различна рамка, да консолидираме и своето приятелство. Господин Фараш, често са ме питали при тези преговори, правили ли сте някакви отстъпки и аз ще кажа, вижте, при Брексит никой не печели и никой не губи. Всички губят. Няма добавена стойност. Това е, разбира се, ваше суверенно решение. Обръщам се и към вас, господин Любретон. Ние уважаваме суверенното решение на мнозинството британски граждани. Следователно, ние изпълняваме това, което съответства и на червените линии – очертани от Лондон. Година и половина работя вече с правителството на Тереза Мей и се съобразявам с това, което те са казвали и са приемали или не са приемали. Как иначе може да се работи с правителство след решението да се напусне Европейския съюз, да се напусне единия пазар, след като това означава, че няма вече да се зачитат общите норми или свободата на движение на гражданите. Не искате митнически съюз, защото не искате обща търговска политика. Това са вашите червени линии и ние ги уважаваме. Но вие ще трябва пък да уважите нашата решимост да запазим основните принципи на Европейския съюз и най-вече на единия пазар – този единен пазар има огромно влияние за Обединеното кралство, но вие го напускате, защото не искате да има четири свободи, които са неделими. Обръщам се и към Джефри Ван Орден. Не става дума за липса на гъвкавост, а по-скоро за отговорност – ние имаме своето задължение да работим за организирано излизане, да създадем сигурност и стабилност там, където Брекзит ще доведе до несигурност. Само организираното излизане ще създаде доверие и това е амбициозно партньорство, което всички искаме. Това мога да ви кажа Е, вие решихте да напуснете Европейския съюз, така че тези преговори, разбира се, се водят при едни неприятни обстоятелства, защото няма добавена стойност. За това и моментът е сериозен. От наша страна ние също трябва да си научим уроците от Брекзит, както каза и Елмар Брок. Трябва да се получим да помислим за причините за този вод и как да откликнем по-добре на тревогите и исканията на гражданите. но ние ще запазим единството, както са искали и европейските ръководители. Ние сме в един тежък геополитически контекст. Трябва да запазим своето единство, единство на 27-те държави и на институциите. Разбира се, цялата процедура не е завършила, тя продължава, тя ще бъде трудна. На 11 декември имаме гласуване, след това ратификация от британското правителство на това възможно най-добро споразумение. Само ще кажа, че единството, до което стигнахме заедно, единство, от което вие сте част, всъщност позволи да се определи един положителен дневен ред. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Искам да благодаря от името на Европейския парламент и от им, името на председателя Таяни за вашата работа, тъй като вие работихте с много прозрачност и най-вече търпение – и ако може да кажа, това е лично наблюдение, не бива да се използва думата rubbish или буклук. Вие, господин Карвар, три пъти я използвахте. Коментар извън микрофон от залата. I think, colleagues, this exchange speaks for it. Мисля, колеги, че тази размяна на реплики е достатъчно красноречива. Закривам дебата.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 Следващата точка от дневния ред е подготовка на конференцията за намаляване на парниковите газове, конференцията в Маракеш. Госпожа Ед Штадлер има думата. Господин председател, госпожо върховен представител, дами и господа, благодаря за тази възможност да говорим по този въпрос след дебата, който имахме тази, този месец в Страсбург. Делегация от Европейския парламент ще бъде представена в Маракеш и ще участва в преговорите по една регулирана миграция. Откакто глобалният пакт за миграцията бе представен, Текат е, оживени дебати под българско и австрийско председателство. Ние участвахме в преговорите в Нью Йорк. През септември 2016 година започна работата по този документ. Европейския съюз представи своето становище. Както знаете, съветът няма обща позиция по този текст. Държавите членки решиха и решават в момента с какви да бъдат техните национални позиции. Политическото приемане на глобалния пакт за миграция ще открие пътя за фазата на приложение. В заключение искам да кажа, че сътрудничеството с трети страни е основен елемент – за една разумна миграционна политика. Диалогът, който предлагаме като подкрепа на нашите, подкреп, на нашите партньори, включително и фонда за Африка свидетелстват за нашата отговорност, която поемаме спрямо страни на происход и страни на цел на миграция. Ние ще продължим да даваме своя принос за една регулирана миграция. Благодаря, госпожо Ечтатлер. Следващият оратор е госпожа Могерини. Euh, euh, благодаря. Господин председател, дами и господа депутати, благодаря на всички за вашия постоянен интерес към дебата за работата, която се извършва в момента в ООН по темата миграция. Тази тема е, е от водещите в наше време и е, тя занимава и комисията, и парламента, и съвета. За мен е, две грешки трябва да се избегнат, когато обсъждаме пакта за, на ООН за миграция и още една, която ще коментирам. Първо, да твърдим, че има сблъсък между националните интереси и глобалния пакт. Точно обратното е вярно. В наш интерес е да има подредена и устойчива миграция и този пакт е единствения инструмент за да обслужим националните интереси. Второ, не бива да приемаме миграцията като борба между севера и юга между развити и развиващите се страни. Точно обратното. Повечето от страни е, в страните на происход в Африка са и страни и на происход и, на, и са дестинации. И противопоставането не е севера срещу юга или юга срещу севера. Ние всички имаме интереса да се справим с проблема да има устойчиви инвестиции и развитие на регионите, откъдето идват е, мигранти и да има законови е, начини за осъществяване на придвижване на хората. Това е от интерес за всички ни. Нито една страна не може да се справи с тези проблеми е, сама, нито в Европа, нито в целия свят. Всички страни имат интерес тези проблеми да се решат ефективно. Освен това, инициативата на Банк Имун да има среща на високо ниво за миграцията бе подкрепена от Генералното събрание на ООН. След това приехме единодушно декларацията от ООН за два пакта за мигранти и за бежанци. Това е много важно, защото в разгара на кризата на, с мигрантите в Европа аз мога да ви кажа, че Европа не е единствена. В непрекъснато има такива кризи по целия свят. Но тогава, в този момент, в, в разгара на кризата с мигрантите в Европа през 2016, ние се обърнахме към международната общност да търсим партньори и получихме положителен е, отговор. Тогава започнахме и работата по глобалния пакт. Ние водиме в дискусиите, също така участвахме от самото начало активно за изграждане на една ясна, добре разписана позиция, за да можем да излезем с е, глобален пакт, който да отразява и европейските цели и основните ни безпокойства. Комисията, това го каза ясно в е, парламента на пленарното заседание, определено съжалява за решението на някои страни членки да не подкрепи глобалния пакт за миграции. Според нас е, интересите на всички страни членки се обслужват най-добре от този пакт, защото той установява основа за международно сътрудничество. До сега такава основа нямаше. А международното сътрудничество трябва да се изгражда и на базата на е, вече постигнатите резултати, които трябва да бъдат и затвърдени. Да се дават е, альтернативни ви за мигрантите, да се борим с е, трафикантите, да постигнем договорености за обратно връщане. Това бе постигна... Всички тези резултати бяха постигнати с взаимно разбиране и всичко това са основни компоненти от глобалния пакт. Но има и някои е, неправилни тълкувания има неразбирания, ние трябва да ги е, коментираме с оглед на националния дебат. Този пакт не е правно задължителен. Това се знаеше от самото начало няма правно естество. Той не създава никакви правни задължения за страните членки. Това е набор от политики и най-добри практики, от които могат да се използват страните членки, за да работят по своите политики за миграция по един всеобхватен и международен подход – така е изграден пакта. Той спазва принципа на националните и суверенни права на страните да определят своите политики за миграция. Но ако не предоставим тази рамка, която е необходима, европейците ще продължат да работят неорганизирано. Ние трябва да подобрим и управлението на явлението миграция на световно ниво на базата на основни е, схващания, разработени в този пакт. Това означава да споделяме опит, да помагаме на различни страни и да търсиме решения за проблеми, които по дефиниция са глобални. Ще се поддържат и двустранни и многостранни партньорства за, в областта на миграцията и посредством глобалния пакт ще се създава възможност за сътрудничество, което пък е и европейски, общия европейски подход за миграция. Това се отразява, както казах, в глобалния пакт. Тук вашата работа като парламентаристи е от ключово значение. Делегацията в Марагеш на 10 11 декември ще бъде водена от мен. Много се радвам, че виждам и евродепутати, участващи в нея. Смятам, че ролята на парламента ще е от ключово значение. Оценявам много високо е, интереса на Европейския парламент и загрежеността му. Ще работя в тясно сътрудничество с вас. Благодаря, госпожо заместник-председател. Госпожа Совко има думата. Поштовани председавайчи, поштована уважена повереница. Уважаема госпожо председател, госпожо комисар, като член на комисия АФЕД, трябва да кажа, че ние си даваме сметка, че има много въпроси – свързани с миграцията и бежанците, които водят до един и същ отговор. Всички тези хора искат по-добър живот за себе си и своето семейство. От тук и голямата миграционна вълна. Хърватия, например, има дълга външна граница. Ние бяхме изложени на този натиск. Държавите членки на Европейския съюз, както и страните в ООН, трябва заедно да търсят общи решения. Съжалявам, че темата се оказва спорна, но се надявам да стигнем до едно решение, което да отговаря и на резолюциите на Европейския парламент. Аз съм работя по проекто резолюцията като представител на НП. Благодаря ви. Благодаря. Spoštovani kolegi, današnjo razpravo smo zahtevali, ker je vse več evropskih vlad. Госпожа Файон, много европейски правителства са решили да не ратифицират, да не подпишат е, глобалния пакт. Европейския парламент подкрепи с мнозинство това споразумение, защото то защитава човешките права. Всички казват, че глобалният пакт за миграция накърнява суверенитета на отделните държави членки. Такива гласове се чуват и в словенската реалност. Така се разпространява страх обаче. Става дума за една политическа декларация, която почива на сътрудничество и споделена отговорност между държавите в международен план – в този смисъл мигрантите не се равнопоставят на бежанците. Аз посетих Нигер и видях как хора всеки ден се борят за своя живот. За, и, и, и, и то защо? Защото богати държави експлуатират бедни държави. Господин Вистенсен. Култур радикалните либералните идеи доведоха Европа до ситуацията, в която държави се противопоставят на други държави. Каква е, какво е решението според ОНЕ? Решението е да се признаят правата на бежанците, на климатичните бежанци, да се защитят тези хора. За щастие, Дания няма да подпише този документ. Има и разумни държави като Австралия, Швейцария и САЩ, които също няма да подпишат това споразумение. Ето защо аз апелирам към правителството на Дания да не подпише това споразумение. Благодаря, госпожа Саргентини. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de schizofrenie. Hier... Благодаря, господин председател. Пълна шизофрения Госпожа Ед Штетлер от името на австрийското правителство се изказва от, от името на, от, е, се изказва от името на съвета, но политиката на Австрия е напълно различна. Моята страна е съгласна с пакта, други не са напълно шизофренично – ние трябва да използваме е, възможностите си не само на законодателно ниво. По този начин даваме възможност децата на мигрантите да се образоват, да има съответна социална политика, да имат документи хората, да имат поминък. Е, не можем да е, се оставяме е, кризата с миграцията да ни държи заложници и да играеме вътрешни игрички заради нея. Защото проблема не е само в Африка, но и в Азия. Благодаря. Колегата Бьорк има думата сега. Благодаря. Мисля, че наистина невероятно толкова много държави в Европейския съюз да се отеглят от това споразумение заради някакъв вид нов сталинизъм или расизъм. Ние трябва да имаме еднакви цели на световно ниво, за да управляваме миграцията. Миграцията не е проблем. Експлоатацията на мигранти е проблем. Необходимо е да имаме външна политика – и да спрем трафика на оръжие. Трябва да променим сегашното положение, необходимо е общо действие, за да има реален резултат. Същевременно виждаме ясно, че има някаква ирония. Ние сме се съгласили за нещо и след това няма желание то да се приложи. би трябвало да проявим достоинство, а не да се криминализира това явление, както се прави в някои държави. Е, господин Мойтен, господин председател, отново говорим за глобалния пакт за миграцията, защото зелено, лявата зелено утопия задава един сигнал за една безгранична миграция, но противното е вярно и правилно. Италия реши да не подписва пакта. Все повече държави решават да не подпишат този абсурден пакт. Е в Словакия, Полша, Унгария, България също решават да не подпишат. Бел, в Белгия има политическа криза. Госпожа Меркел не е ясно тя на къде ще се насочи. Парламентът е почти обединен в подкрепа на пакта, така се казва, но това не е вярно, това е фалшива новина преди да е късно, нека спрем този самоубийствен пакт. Благодаря, господин Мойте. Господин Вилимски. Благодаря. Уважаеми дами и господа, един хубав ден започва с това, че една страна от Европейския съюз реши да не подпише този пакт. Благодаря на господин Салвини. САЩ, Австралия, Унгария, Полша, Чехия, България, Словакия, Словения. Все повече държави казват не. И ако погледнем целите на ОНЕ, нямат нищо общо с пакта за миграция. Е, целите са е, приятелство, сигурност, разоръжаване. Това са целите, но ОНЕ нямат възможност да решат проблемите на миграцията с механизмите на сигурността. Този пакт е нещо лошо и аз се радвам на за всяка страна, следваща страна, която решава да не го подпише. Благодаря господин Фойкт. Благодаря, господин председател. Аз съм много изненадан, госпожо Могерине, когато казвате, че този пакт не е обвързващ от правна гледна точка, след като след 4 години държавите ще, ще бъдат проверявани дали са приложили пакта. От една страна, може да си представя и да разбера, че интеграцията е новата магическа дума. Но от друга страна не мога да разбера как това се съотнася с Женевската конвенция, която казва, че мигрантите трябва да се върнат в страните на происход, когато там отново се възцари мир – Нациите в Европа са заплашени от този пакт и много народи намериха отговор в неподписването на пакта. И мисля, че мигрантите нямат истинско бъдеще, защото бъдещето не може да бъде пребиваване в Европа. Кораца Белт. Благодаря. Глобалният компакт е важен, защото се отчита, че е, миграцията е световно предизвикателство и изисква световен отговор и солидарност. Той не е задължителен. Ние трябва да споделяме обаче отговорността си. Съжалявам, че Трамп го загъби, но още по-лошо и страни членки не се присъединяват. Значи какво да кажем? Вървете си вкъщи и стойте там. Това не е решение. Нито една страна не може да се справи с миграцията сама и трябва да има общ европейски отговор. Това е и начина. Трябва да има законова миграция, трябва да се работи с страните, за да се борим с трафигантите и да има и връщане. Също трябва да се инвестира дългосрочно в Африка. Бях в Нигер и други страни там. И благодарение на ефективната дейност на Европейския съюз сме намалили миграцията, спасяваме човешки живот – Необходимо да има много повече подобни партньорства и очаквам да работиме в Европейския парламент за това. Благодаря на госпожа Корат Сабиот, господин Нидермюлер за една минута. Благодаря. Смятам, че този пакт задава една добра рамка и един добър отговор към възможни решения за миграцията. Той не поставя под въпрос правото на обежище. Жалко е, че някои европейски държави не искат да подпишат този пакт. Тези, които отхвърлят тази декларация, не се интересуват от решенията – те по-скоро се интересуват от това миграцията да остане проблем. Защото явно те могат да спечелят политически от това. Това не е хуманно, не човешко е и последствията ще ни застигнат всички нас. Трябва да се противопоставим на расизма и ксенофобията – Господин Фито. Благодаря, господин председател. Заместник председателката Могерини ни каза, че този пакт не е обвързващ инструмент за Европейския съюз. Тогава се питам за какво ще говорим през декември в Маракеш. Ясно е, че при миграцията има провал – доста се говори за този глобален пакт, световен пакт, но мисля, че една такава инициатива е белязана от несигурността и е по-добре да не се участва в нея. Нека да помислим, вместо да тръгваме по погрешен път. Италия от доста време говори за този пакт но положението е много объркано. Салвини каза, че няма намерение да отива в Маракеш. Председателя на съвета каза, ще видим, нека изчакаме. Благодаря на колегата Фито, колегата Боргецио. Благодаря. Папата посети Европейския парламент и говори за това, че Европа има своята културна идентичност и може да я и предлага и да я отстоява. Тоест, ние имаме не само право да приемаме хора отвън, но имаме право да отстояваме и своята културна идентичност. Говори се за план Маршал, но тук е, в е, глобалния пакт не се говори за идентичност, е, говори се за национални споразумения. Мисля, че по този начин страните се ограничават. Трябва да търсиме визии, идеи за Европа, както това, както това направи и папата – по този начин можем да подхождаме, за да поставим, за да постигнем край и на нездравата търговия и трафика с хора. Госпожа Киенги. Благодаря, господин председател. Що се отнася до мен, аз ще кажа, че глобалния пакт е и глобален подход към миграцията. Аз ще присъствам в Маракеш като част от делегацията на Европейския парламент. Три държави членки решиха да саботират тази междуправителствена конференция. Сред тях е Италия. Аз искам да апелирам към тях. Идете в Маракеш, защото се обръщаме и към всички държавни ръководители, които казаха, че няма да отидат. Елате, елате, заедно с мен. Нека да стигнем до решение, което гарантира по-сигурна, по-безопасна миграция, по-законова миграция. Не мисля, че трябва да останем изолирани от историята. Историята е такава. Сега миграционното явление продължава да се развива и затова има много е, дълбочинни причини. Италианското правителство трябва да покаже отговорност и солидарност. Прекъсната е ораторката. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Обикновено няма толкова много желаящи, но сега има два пъти повече от обичайното. Моля ви да проявите разбиране, ако не мога да откликна на всички колеги. Колегата Звере първи. Spoštovani господ predsedujoči, jaz съм един тистих, ки наспъртуе Маракешки декларации, предвсем заради тега... Благодаря. Аз съм против глобалния пакт Този пакт няма да бъде подписан от Австралия, Израел и други държави, общо 10 на брой. Тоест, това няма да бъде глобал, глобален пакт. 70% от словенското население е против. Политическите партии също не са едини. И най-вече европейската и международната общност също не е единна. Това е лош текст. И не е вярно, че това е, споразумение не е правно обвързващ. То, текстът е правно обвързващ. По този начин управлението на миграцията ще се затрудни. Европейският съюз трябва да инвестира повече в страните на происход. Господин Фройнд има думата. Благодаря, господин председател. Ясно е, че тези, които отхвърлят пакта, просто не са го прочели. Те защитават популизма и партийната политика, защото какво, за какво става дума в този пакт? Съдава се основа за миграционната политика. А става дума за коректна информация по всяка по време на всяка фаза на миграционните потоци. Става дума за координация на усилията. Става дума за борба срещу трафикантите и за координирано управление на границите. Нашето правителство не иска да даде възможност за една за едно, за едно бързо връщане на мигрантите в страните на происход. Благодаря, госпожа Томашич. Hvala лепа, господин predsjedavajući. Потреба да се на глобално Благодаря, господин председател. Необходим е, е глобален договор, но много от страните са склонни да не спазват правата на мигрантите, връщат ги обратно. Има обаче проблеми с е, това, че хората е, влизат, преминават през граници, стремят се на запад, нямат редовни документи и поставят под процеса под е, въпрос. Всички, целият този процес трябва да бъде направен е, безопасен и за нас, и за хората. Ние не искаме да влизат в страните е, лица, които не знаем кои са и какви са им намеренията. Глобалният пакт е отхвърлен от Штатите, е, Израел, Австралия и ред страни от Европейския съюз страните, където влизат мигрантите, обикновено не са готови да го подкрепят. Благодаря. Господин Шалкес. Tak globalni dogovor seveda би potrebovali же много прей. Благодаря. Естествено, имаме нужда от глобално споразумение. Така може да решим много проблеми. Проблеми, с които се сблъскваме в момента. Този глобален пакт означава едно добро управление на миграционните потоци. Това означава защита на, на независимостта на държавите членки. Този пакт задава големи амбиции. И ако погледнем целите в този глобален пакт, ще видим, че той предлага много решения. Няма смисъл да се отхвърля този пакт. Благодаря, господин Шолтес. Господин Епитидеус. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση είναι ένα... Благодаря. Световният пакт за миграцията е не само един повърхностен, но и един опасен документ. На първо място той дава правото за масови премествания на хора на всеки, който иска да влезе в Европейския съюз, да нахлуе на европейска територия или на територията на САЩ. Като Чили е, се бърка между законовите и незаконови мигранти. И държавите не могат да имат собствена миграционна политика и да си защитават границите – Стана дума за целите, но мисля, че тези цели могат един ден да станат и обвързващи, нищо, че сега не са. Възможно е да се налага дори и санкции един ден. Това изобщо не е невъзможно. Uh, Госпожа Могерини, благодаря господин председател. Искам да подчертая, че аз изказвам тук и името на комисията. Австрийското председателство ще изрази позицията на съвета. Европейската комисия има много ясно отношение към глобалния пакт той бе резултат от процес, който ние, европейците, задействахме в ООН, защото искахме политическа глобална рамка за управление на процеса на базата на това, което бяхме започнали да работим с Африка, Азия и другаде. За... Извинете ме, но ми пречат разговорите в залата. Ние започнахме този процес, искахме политически подход и то не обвързващ такъв, за да има партньорство. Защо? Защото според нас, европейците, е, установихме, даже късно, че през 2015-16 са ни необходими сериозни партньерства с страните е, по происход на мигрантите и страните дестинации за да се борим с трафикантите, да дадем възможност, а също и да се справим с трудния въпрос и то ефективно въпроса за връщанията. И ето, сега тези неща се отразяват в този глобален пакт, иницииран от Европа. Той отразява до голяма степен позициите на Европейския съюз и работата, която правим с партньорите заедно с е, ООН и Върховния комисариат за бежанците. В е, Маракеш е, комисара Вромополос ще води делегацията. Ще продължим активна работа с ООН по изпълнение на пакта. След конференцията в Маракеш ще има гласуване в Общото събрание на ООН. Европейската комисия ще продължи с, да работи с всички наши партньори, с агенциите на ООН, за да изпълнява тази програма. В е, първите години, когато работихме, всички наши е, практики бяха отразени в компакта, а те сега дават резултат. Ще продължим да работим, ще продължим да инвестираме в изпълнението на тази е, политическа, не юридическа, обвързваща е, глобална рамка. Благодаря, госпожо комисар. Е, министър Етштадлер има думата. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител, уважаеми дами и господа. Беше хубаво, че водихме тази дискусия Днес, преди преговорите и обсъждането на глобалния пакт за миграция. Искам да подчертая, миграцията по принцип и сътрудничеството с трети страни ще остане приоритет за австрийското председателство. Затова ние ще продължим да допринасяме за постигането на тази цел. Благодаря за вашите въпроси, за изразените опасения и коментари. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Едштадлер. С това приключваме обсъждането на тази тема. Следващата точка е устен въпрос към комисията, засягащ ситуацията на жените с увреждания. Es beginnt als Verfasserin die Frau Госпожа Естера Сферагот има думата като автор. Благодаря, господин председател. Говорим от името на над 46 милиона жени с увреждания, които са около 16% от общия брой на жените в Европейския съюз. Днес трябва да се чуе техния глас. Трябва да се чуе, че те трябва да могат да упражняват правата си. Това са гражданки, които не бива да бъдат определени чрез своите увреждания. Те не го желаят. Те са майки, жени, дъщери, работнички. Те имат най-различни таланти и способности и обогатяват нашите общества. Техният принос е, може да бъде много голям и за това трябва да бъде насърчаван. Те трябва да бъдат изслушани. Днес би трябвало този дебат да осведоми всички за многообразието. Би трябвало тези жени да бъдат включени, защото това има големи социални предимства, а те са обикновено невидими. Ние не ги виждаме, не ги чуваме. Смятаме, че те живеят по някакъв различен начин, че нямат подвижност – но всъщност повечето жени с увреждания са жени, които са изключени от обществото. Някои от тях имат и психични увреждания или са жертва на всякакви видове дискриминация в много отрасли и във всички държави. А би трябвало всички да можем да участваме свободно в обществото и да допринасяме за него – Правят се изключения при тези жени, дори и при образованието. А това образование трябва да е приобщаващо, да има инструменти, които да свързват жените с обществото, така че те да участват във всички острови. Само 8,8% от жените с увреждания имат заетост в Европейския съюз. Повечето от тях, за съжаление, не. Ние трябва да говорим и за цифровата епоха. Защото много от тези жени са на възраст над 60 години и следователно трябва да има специална стратегия за тях. Трябва да говорим и за необходимостта от пълноправно участие по всички въпроси. Тези жени не биват да се оказват изолирани активно и пасивно трябва да им се помага. В Испания вече се направи законодателно изменение в този дух. Всички ние би трябвало да сме равни. Такива са ценностите на Европейския съюз, затова трябват активни обществени политики, които да налагат това равенство. И най-вече да се предоставя простичка, ефикасна информация на тези жени за това какви са правата им. На 8 ноември разбрахме, че комисията и съвета са решили да дадат ход на акта за хората с увреждания. Ние наистина искаме Европа без бариери. Всъщност, във всички области тези жени имат проблеми. Например, жените с увреждания понякога нямат достъп дори до гинекологичен преглед. Много често става дума и за домашно насилие или за проблеми с комуникацията. Трябва да разрушим тези бариери. Социалният стълб дава възможност тези жени да бъдат включени също така трябва да говорим за тяхното достоинство. Трябва да се сложи край на мълчанието. Всяка трета жена с увреждания е била малтретирана по един или друг начин или е жертва на домашно насилие. Затова трябва да има подкрепа. Нека да говорим и за друга форма на дискриминация, насилствената стерилизация или насилствените аборти – това също не отговаря изобщо на нормите и е абсолютно антихуманно. Необходими са ни показатели, за да определим ситуацията на тези жени. Трябва да имаме и показател по пол при европейските политики. И накрая, нека кажа, че член 5 за устойчивото развитие споменава жените и тяхното значение за човечеството. Днес имаме възможност да направим така, че те наистина да могат да живеят и да творят. Защото една моя приятелка с увреждане казва, имам увреждания така както много други, но се надявам никога да не трябва повече да се оправдавам. Благодаря. Е Благодаря. Госпожа Тайсен има думата. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, основните права, приобщаване, социална справедливост са това са основни е, приоритети на работата на нашата комисия. Не искаме да оставяме никой извън обществото. Благодаря на госпожа Естера Свъргут за поставянето на въпроса за жените с увреждания. Комисията предприе сериозни законодателни инициативи, за да даде възможност да участват в обществото хора с увреждания и да се наложи равнопоставеността на половете, примерно закона за достъпност той ще преодолее е, пречките за достъп до основни услуги и стоки. Е, много важно тук е да се преодолее и цифровите разлики, възможността в полза на цифрове технологии. Е, също работиме по възможността жените да имат по-добро съотношение на личен и трудов живот – Стараеме се да работим и по тематиката преодоляване на разликите в заплащането между мъжете и жените и се надяваме скоро да имаме резултати. Да отговоря на въпросите, които поставихте. Заедно с страните членки Европейския съюз смя... изпълнява е, Конвенцията на ООН за лицата с увреждания. Тя е основен инструмент в подкрепа Нашата стратегия е основен инструмент в подкрепа на изпълнението на тази конвенция. Предвидели сме ред мерки и по стратегията Европа 2020 за приобщаващ растеж за да има възможност за економическо и социално приобщаване на лицата с увреждания. Това е част от стратегията ни до 2020. В момента оценяваме изпълнението на стратегията за лица с увреждания, всичките и аспекти, включително положението на жените и момичетата с увреждания. Обсъждаме също и предизвикателствата, които проистичат от дискриминация в такъв смисъл. Работим с максимален брой заинтересувани партньори, работим с Европейския парламент. Парламента също излезе с резолюция. По отношение на данните, е, свързани с разликите в възможностите пред половете, ние е, вече обсъждаме тези данни, включително и по показател хора с увреждания. Включваме ги в заключенията на европейския семестър, за да ги използваме като обективна база за идентифициране на практики на дискриминация в областите, където има опасност от бедност, където няма достатъчно заетост, жените са по-дискриминирани. А в областта на образование обаче, всъщност момчетата с увреждания по-често напускат училище по-рано, отколкото момичета. Работиме и е, по инициативи с е, външни партньори, е, за, включително и за събиране на статистически данни. Искаме да изготвим и е, анализ за всеки проект е, за развитие с трети страни и е, по отношение участието на и равнопоставеност на полове. Работим за участието на жени с увреждания в подобни проекти. Също сега с комисар Юрова работим по това тези лица да имат възможност да, за пълноправен достъп до европейските избори. Комисията излезе с препоръки през февруари 2018, където се говори и за обмен на най-добри практики. Целта е всички да имат възможност, включително и най-непредставените групи, да имат възможност да участват в европейските избори. Ще има разяснителни е, мероприятия в такъв смисъл в е, страните членки. А тази седмица на 26 и 27 ноември посветихме годишния колоквиум за основни права в Европейския съюз е, на темата е, възможности за широко участие с цел е, създаване на приобщаващо общество. Директивата за осигуряване на достъпност до сайтовете на публичния сектор, която също бе изготвена наскоро, ще даде възможност информацията, която се подава от публичните органи, да може да достига до максимален брой граждани. Благодаря. Благодаря. Кословска Раевич има думата. Благодаря. Уважаеми дами и господа, най-напред благодаря на автора на въпроса. 8 80 милиона хора с хората с увреждания в Европа. 48 от тях са жени. Те често работят, но и когато работят, не им се плаща. Нямаме законодателство, което да регулира заетостта на жените с увреждане. Е, става дума тук за независимостта на жените, економическата им независимост и достойния им живот. Госпожо комисар, вярвам, че трябва да приложим Конвенцията на ООН за хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания – апелирам към държавите членки за пълното прилагане на тези текстове. Цифровите технологии трябва да се използват в пълна степен за тази цел. Благодаря. Благодаря. Госпожа Блинкевичуте. Благодаря за правата на хората с увреждания, трябва да говорим не само на деня на хората с увреждания. Трябва заедно с комисията и организациите, е, представляващи хората с увреждания, да говорим и да работим за опазване на правата на хората с увреждане и да предотвратим дискриминирането на тези хора. Тези хора трябва да имат достоен доход, достойна работа и достоен статус в обществото. Те са изложени на бедност, на риск от изключване – Жените с увреждания не могат да бъдат независими, не могат много често да работят, не могат да имат контакт с обществото. Този труд се заплаща много ниско. Много учените имат проблеми с това да получат пенсии. Имаме малко данни за заетостта на хората с увреждания. и поради тази причина не може да се борим против дискриминацията на жените с увреждания. Апелирам към създаване на фонд за преодоляване на тези трудности. Госпожа Вишневска. Пани Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа. В навечерието на Международния ден на хората с увреждания ние искаме да покажем, че не е грижа за тях. Мисля, че това е лицемерие. Само за това обсъждаме темата в Европейския парламент. Хората с увреждания трябва да получат подкрепа и помощ. Трябва да им се помага да се включват в образованието и културата, разбира се. Но трябва да се запитаме защо предприемаме подобни действия единствено от време на време. Ние трябва непрекъснато да работим за това хората с увреждания да водят достоен живот. Много е жалко, че в този документ и тук се обръщам към левицата в Европейския парламент е, вие говорите за един от половете. Мисля, че това не е правилно. Благодаря, госпожо Вишневска, колегата Мец. Госпожо Мец, имате думата. Сменили сте си мястото. Уважаеми колеги, ако прилагаме наистина конвенцията на ОНЕ, дали го правим наистина, не го правим, защото все още има дискриминация. Хората не могат да се развиват свободно, а всеки има право на това. Един а, живот, в който сексуалността не е табу. В един живот, в който човек има право на семейство, на това да се да живее заедно с своя партньор. Именно в такъв, такава една ситуация жените с увреждане имат право на нашата подкрепа. Не става дума за със състрадание, става дума за подкрепа. Господин Пимента Лопеш. Е Благодаря. Европейския парламент не може да отстъпва от изискванията си. Хората с увреждания са дискриминирани, а жените с увреждания двойно повече. Няма достатъчно инвестиции. Необходимо е да се инвестира и в здравеопазване, образование и социална подкрепа Основните права не са достояние на хората с увреждания. Те нямат достъп до работа, нямат достъп до образование, не са защитени срещу социално изключване и бедност. Необходимо е в училищата от публичния сектор да имат достатъчно ресурси, за да могат те да бъдат приобщавани. Трябва да има достъп и до терапии, спорт, културни мероприятия. Това е, което е необходимо заедно с един, едно отговорно поведение на обществото. Благодаря. Благодаря. Необходимо е наистина да има равни условия за жените с увреждания, що се отнася до достъпа до здравеопазване, образование. Това се разбира от само себе си, въпреки това не се случва. Много често хората с увреждания трудно получават достъп до множество видове услуги – освен това са подложени често и на насилие. Документът очертава множество от предизвикателствата. Ние трябва наистина да подобрим положението на тези жени, да насочим вниманието към него и се надявам това да е стимул, за да се гарантира по-добро качество на услугите. Трябва да подчертая обаче, че не съм съгласна с всичко, например препоръката за приемане на Истанбулската конвенция и включването на сексуалното и репродуктивно здраве на хората от транспола. Аз не мога да подкрепя такова нещо. Благодаря. Благодаря. Господин Бенифей. Е Той не е тук. Минаваме към спонтанните изказвания. Господин Кристофоро има думата. Благодаря. Е, това си е дискусия за дискриминацията на жени с увреждания. Се вижда, че проблемите на жените с увреждания водят до това, че те са губеща страна не само защото имат увреждания, а защото са и жени – Не бива да има дискриминация в тази област. Е, равнопоставеността между половете е човешко право и това право трябва да се спазва във всички държави членки. Това няма да се случи обаче само от декла... С... чрез декларация от комисията. Днес чухме от комисията, че тя се задължава за прилагането на равнопоставеността и за прилагане на санкции при положение, че равнопоставеността не е спазена. Благодаря. Госпожа Стивенс има думата. voorzitter, Allereerst wil ik graag de rapporteur bedanken. Благодаря. Колеги, нека да благодаря първо на докладчикът за това, че е, излезе с предложение за тази резолюция. Жените с увреждания са обект на дискриминации именно заради уврежданията си. Много по-голяма е шанса да са жертви и на сексуално насилие. Те не са и представени нито на трудовия пазар, нито в политиката. обществото ги изключва. Приветствам и изготвянето на стратегия за борба с дискриминацията, която да ни дава възможност да преодоляваме подобни явления, за да направим така, че е, да има де... под... в подкрепа на тези хора. Господин Мариас, като последен оратор. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че обсъждането ясно показва, че за съжаление дискриминация спрямо жените с увреждания има. На 3 декември ще отбележим Международния ден на хората с увреждания. Предполагам, че Днешният дебат е свързан с това обстоятелство за някой, но според мен той дава и възможност за конкретни действия, за да подкрепим усилията на ОНЕ за хората с увреждания. Не бива да има дискриминация и срещу жените с увреждания, които имат проблеми с достъпа до пазара на труда, например в Гърция – В Гърция, освен това, бяха намалени надбавките за увреждане заради финансовата политика. Благодаря. А сега в заключение госпожа Тайсън. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, този депутат показа още веднъж колко важно е една дългосрочна стратегия, която да има за цел равнопоставеността между половете и борбата с, демократ... с дискриминацията. Включването на хората с увреждания са заложени в стълба за социални права, който бе одобрен от трите политически европейски институции преди година – Приносът на Европейския парламент през последните години ще се влее в бъдещата политика на Европейския съюз за хората с увреждания. Хората с увреждания и представящите ги организации също ще имат думата при формулирането на тази политика. Ние се застъпваме за прилагането на Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания на практика. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме обмена на мнение по тази тема. По тази тема е поступила резолюция, по която ще гласуваме днес след обед. И така, прекратяваме за известно време заседанието. Ще изчакаме гласуването.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

въпрос Chers collègues, nous allons commencer. Скъпи колеги, ще започнем нашата работа, ако искаме да завършим работата си своевременно. Je voudrais vous indiquer que... Докато искам да ви съобща, че имаме удоволствието да приветстваме делегация на Машли Си Оли, председателствена от Шариф Рахим Досът, Нашите колеги участват в седмото съвместно заседание на парламентите на Таджикистан и Европейският парламент. Добре дошли в Дома на европейската демокрация, за да работиме заедно за човешките права и а, демокрацията в света от името на целия Европейски парламент. Приятно прекарване в Брюксел и Европа. Je vous en parlerai personnellement, monsieur. Да, ще говорим лично по този въпрос. Не се безпокойте. Видях ви, видях ви. J'ai vu madame d'abord. C'était pour le... Да, въпросът е решен. Госпожо Уорд, имахте проблем. Не чувахте превода ли? Кой, кой не се е включил? Мадам Уорд! <laughs> Госпожо Уорд! Yes. Yeah, okay. Thank you very much. Um... Благодаря много, колеги. В контекста на днешният историческо изказване на двама лауреати на Нобелова награда. Искам да ви информирам, че вчера на 28 ноември отбелязахме седмата годишнина от Брюкселската декларация е един призив за мир, подписан тук в Европейският парламент под егидата на Джани Питела призивът съдържа действия за насърчаване на мира в света, като насърчава участието на всеки отделно на всеки отделен човек в името на солидарността и демокрацията, така както са записани в преамбюла на е, Европейската харта на човешките права и Лисабонският договор. Нека не забравяме, че Европейският съюз ще бъде и винаги е бил проект в името на мира. Ще преминем сега към гласуването с доклада Делтън норма Евро 5. Започваме да гласуваме по именно гласуване, край на гласуването. Всички ли гласуваха? Приятел. Минаваме към доклада на госпожа Де Оденберг, търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко отнасяне или наказание. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега минаваме към следващият доклад. Госпожа Дали, повторно заделяне на оставащите суми заделени за подпомагане на изпълнението на решение. Съвет 1523 и разпределение към други действия национални програми. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се Госпожа Дали иска да вземе думата. Ще бъде много кратко. Госпожа Дали, имате дум... думата. Благодаря. Бих искала да предложа е, доклада да бъде върнат в водещата комисия. За, против въздържали се. Връщаме доклада към водещата комисия. Доклада на господин Давид Мартин. Присъединяване само към временното споразумение за партньорство между Европейския съюз и държавите от Тихоканският регион. На поименно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклада Гуалтиери, назначаване на председател на надзорния съвет на Европейската централна банка, тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Кандидатурата на господин Андрея Арея е приета доклада на госпожа Гвардия за бал на средства на Европейския фонд за приспособяване към глобализация. Става дума за предприятието Атика Публишинг. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с съответното мнозинство доклада Файон, временно повторно въвеждане на гранични контакти контрол на вътрешни граници. Гласуваме амблок за против въздържали се. Нека да провериме първото гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение за против въздържали се Приема се. Осмо изменение. За, против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение за, против, въздържали се. Приема се. Тринайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. 40 Нека да проверим 13-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 400 за, против, въздържали се. Приема се 46-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 50 за против. Много ви моля да проверим. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Отхвърля се 20-то изменение за против, въздържали се, приема се. 21 Д за, против, въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Бе така и аз знам до... клю. Дай на гласуването. Приема се. 51 отпада, 22 де, 52 де. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 23-то поименно гласуване. Край на гласуване. Приема се. 54-то за, против, въздържали се, Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 26-то по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. C'est adopté. Приема се. 56 от СП2 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега ще гласуваме 27 за против. Въздържали се. Приема се. 56 СП3 за против въздържали се, отхвърля се. 28D, 57D за, против, въздържали се, приема се. 56 CP4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58D за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 ЦПП за, против, въздържали се. Отхвърля се 300 за, против, въздържали се. Не е много ясно. Много ви моля да гласуваме електронно. 300 изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59D за против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. Искате да проверим? Да проверим 31 изменение. Край на гласуването. Приема се. Следващото отпада. И трябва да гласуваме 56 C56. За, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 60-то изменение за. ЦП3. 60 ЦП3. За. Против въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се. Нека да провериме. 35-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 61-во ЦП 1 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 де за против въздържали се. Не съм сигурна. Много ви моля, гласувайте. 38 де, Край на гласуването. Приема се. 39-то. За, против. Въздържали се. Приема се. 62 за против, въздържали се, отхвърля се. 64 под поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 44-то поименно гласуване. Моля, гласувайте. 44-то. Край на гласуването. Приема се. 45 и 66 гласуваме ги едновременно. За. Извинете. Дигнете ръка. За, против, въздържали се. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за, против Пардонемо. Извинете, казва председателката. Виновна съм, пропуснахме изменение 68. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега 47 за, против. Въздържали се, приема се. 69 за, против. Въздържали се, приема се. Трето по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема са по именно гласуване. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се по именно гласуване седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 12-то по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 казва председателката, извинете, извинете, всъщност гласуваме 14-то изменение. За, против, въздържали се, нека да провериме, тъй като не е много ясно. Моля, гласувайте 14-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 15-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме цялото предложение на комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Давам думата на госпожа Файон. Thank you. Благодаря, госпожо председател бих желала този въпрос да бъде върнат обратно в комисията за междуинституционални преговори по силата на правило 59.4. Благодаря ви. Гласувам предложението на докладчика за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Le vote est clos. Прекратете гласуването. Приема се. Досието се връща обратно в Касалната комисия. Sans attendre les congratulations, nous passons au rapport. Преминаваме незабавно към доклада на госпожа Тапарде. Общи правила за извършване на възкупователни услуги. Изменение трето по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. СО приключва първо четене в парламента. Продължаваме с възражение, повдигнато съгласно член 106 от, от правника за дейността относно натриевия дихромат. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към предложението за резолюция на скандал от Комекс финансови престъпления по плоски в действащата правна рамка. Изменен 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменен 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто за. Моля, вдигайте по-ясно ръка. За. Против. Въздържали се. Еми, не ми стана ясно, така че ще гласуваме електронно. Изменение четвърто, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение пето за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 по именно гласуване. Моля гласувайте.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 мисля, че се отхвърлят, но нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 21, 48 и 71. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. Изменение 22 и 72 заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменен 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 71, 51, 84 за. Против въздържали се, приемат се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 и 75 заедно за, против, въздържали се, не стана много ясно. Гласуваме изменение 52 и 75 заедно. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Искате да направим проверка? Добре. Проверка на изменение 53. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 по има на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 30, 55 и 77 са оттеглени. Гласуваме изменение 76 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се? Приема се. Параграф 10. Първоначален текст за. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31, 57 и 79 заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 и искате да направим проверка? 31, 57, 79 електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 58 и 80 по име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приемат се. 78 сдигне на ръка. За, против, въздържали се, приема се. 7D за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 34 по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 35 по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 36 и 61 заедно с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърлят се. 60 и 82 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Извинете, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се. Имам съмнение по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 въздържали се, приема се. 2D по име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 от дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 по на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Еднакъв бой гласове за и против. Отхвърля се. 66 дигане на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3D за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте 3D. Прекратете гласуването. Приема се. Изменени 12. Пробва на гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 1368 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1469 заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 15 поема на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега гласуваме цялата резолюция за, против, въздържали се. Резолюцията се приема. Минаваме към продължението с резолюция ролята на Германската служба за закрива на децата и младежите при трансгранични семейни спорове. Изменение 5. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст в две части. Първа част. Поима на гласуване, моля гласувайте. Първа част. Поима на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се втора част. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 6. По, по име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 18. Издигане на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7 по име на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 по, по име на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 8D по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 9 по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 9. Първоначален текст. Две части. Не, извинете. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначалният текст на параграф 9, две части, първа част, по има на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част по има на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение Десето поима на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст поема на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Поеме на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 13. Поеме на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първоначален текст, параграф 14, първа част по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част по на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 15. Първоначален текст. Дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13D. По на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Не стана много ясно. Нека да направим проверка. Изменение 14. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Е клю. Край на гласуването. Приема се. 15. По име на гласуване, моля гласувайте. Вътре est ouvert sur le 15. Le vote est clos. Край на гласуването. Отхвърля се. 16. Дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да направим проверка. 6, изменение 16. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Наистина. Първоначален текст на параграф 22 по име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст на параграф 23. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Не, още не. Край на гласуването приема се. Изменение 20. Дигане на ръка. За. Против. Въздържали се? Не стана много ясно. Нека да направим проверка. Изменение 20. Моля, гласувайте електронно. Левате клю. Прекратете гласуването. Приема се първоначалният текст на позоваване 13, две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се не стана много ясно, нека да направим проверка. Втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Il s'agit du texte original. Става тъй като гласувам първоначалния текст, при равен брой гласове за и против, текста се приема, скъпи колеги. On va voter sur le considérant текст оригинал, première partie. Съображение А, първоначален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се. Пак не стана ясно, нека да гласуваме електронно втората част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение едно по на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение С в три части. Първа част по на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част по на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част по име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 21. Вздигане на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Така случай преминаваме първо към първоначалния текст на, на съображение Д, първа част по на гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Чудесно. Прекратете гласуването. Приема се втора част по има на гласуване. Моля гласувайте за. Точка от преамбюла Е. Прекратете гласуването. Приема се. Точка от преамбюла F по има на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Сдигане на ръка за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 17. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение второ. По имено гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3D по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме цялата резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Ръвът клю. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Викстрам, искате да кажете нещо? Благодаря. Процедурен въпрос. Уважаеми колеги, Бих искала да си залича името от резолюцията на Комисията по петиции. Текста, който току-що приехме, не е проекта, който аз предложих. Сега има сериозни промени спрямо текста, който беше прият на ниво комисия. Затова бих искала да изтегля името си. Това не е моят текст и не трябва да бъде отбелязвано моето име под него. Отбелязваме си, че оттегляте името си госпожо. Сега доклада Лангерубик, Рубик, СТО, бъдещи перспективи по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Се, се, се, се. Приема се. Доклада Мак Алистър, доклад от 2018 относно Сърбия, седми параграф, две части. Първа част, моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо, за, против, въздържали се, приема се. Първо и трето заедно за против. Въздържали се приема се. Осмо изменение за против. Въздържали се. Нека да провериме. Гласуваме осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение, две, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по именно цялата резолюция. Моля, гласувайте. Текло, монашия. Е, се адопти. Край на гласуването. Приемаме го. Доклад с Шолтес, доклад от 2018 относно Косово. По именно гласуване, оригинален текст, четвърти параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да провериме второ изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 параграф, оригинален текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33 параграф. Моля, гласувайте. Давате клю. Край на гласуването. Приема се.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 Приема се. Доклад на Иво Вайгъл относно бивша Югославска република Македония. Седмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Поименно гласуване, първо и второ изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 изменение за против въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст за, против, въздържали се, приема се. 16 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. По именно гласуване, пето изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Се адопти. Приема се. Четвърто. За, против. Никой нищо не, не става ясно. А, така. Против. Кой се въздържа? Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се оригинален текст, 57 параграф, две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърли. Приема се, приема се, поправя се председателката, втора част, кой е за, против, въздържали се, приема се, шесто изменение, за, против, въздържали се, не съм съвсем сигурна, моля гласувайте, шесто изменение,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 против, въздържали се, отхвърля се. Оригинален текст, съображение F за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се и сега поименно гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към доклада в Флекенштайн относно Албания, параграф 1 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против. Въздържали се, приема се. Господин Флекенштайн, имате устно изменение. Давам ви думата. Okay. Госпожо председател, имаме устно изменение 21А. Казва се следното. Жените, които живеят в селски райони и жените от ромските общности и така нататък, все още имат проблем с достъпа до здравни услуги от различен характер и освен това не знаят, че се предоставят такива услуги. Продължава цитата. Призовава албанските власти да дадат по-добра информация за такива услуги. Освен това, албанските власти трябва да гарантират, че те са достъпни. Някой възразява ли против това изменение? Не виждам 40 души. В такъв случай гласуваме устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Струва ми се. Пето за против, въздържали се, отхвърля се. Шесто за против, въздържали се, отхвърля се. И по именно гласуване гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад за Черна гора на господин Танок. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се. Нека да проверим. Четвърто изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 7D за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3D за. Против. Въздържали се. Отхвърля се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 Оригинален текст, съображение Жи, за, против, въздържали се. Приема се втора част, за, против, въздържали се, приема се. Съображение Л, оригинален текст, за, против, въздържали се, приема се. Съображение Н, оригинален текст, две части, първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, въздържали се, приема се по именно гласуване. Цялата резолюция, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Приема се четвърта част по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 параграф, оригинален текст, първа част, за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване, втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 параграф за, против, въздържали се, приема се. 24 Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Оригинален текст, 26 параграф, за, против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Нека да провериме. Става дума за съображение Хаш, оригинален текст. Моля, гласувайте. Ватеклю. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Voilà, on vient en considérant M, il s'agit d'un... Съображение М, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение В.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 И сега цялата резолюция. Моля, гласувайте за против. Въздържали се, приема се. Благодаря, скъпи колеги. Thank you so much. Oké, okay, tiszteletre és szeretettel Уважаеми колеги, нека да започнем с обясненията на вода. Моля да си тръгнете и то тихо. Процедурата по обяснение на вод не може да продължи след 13.30. Трябва да дам думата на първите записали се оратори.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 Бих искала да ви информирам, че има много хора, които са се записали за обяснение на вод. Най-късно в 13.30 трябва да прекратим. Колеги, моля ви да напуснете залата максимално тихо. a mostani szóbeli szavazatindoklásokból kimaradó Има някои колеги, които са се отказали да обясняват вота си в устна форма. Моля да го направят в писмена. Нека да започнем сега процедурата по обяснение на вод. Благодаря за това, че запазихте тишина. И така, първо ще чуем обяснение към проекта на резолюция, свързан с КУМ-ЕКС, финансови престъпления и пропуски в действащата правна рамка. Господин Здроевски има думата за една минута. Заповядайте. Thank you. Незвикле истотне. Благодаря, госпожо председател. Тази резолюция има за цел да посочи с пръст онези държави, в които са се извършвали сериозни финансови престъпления. Има една страна по-конкретно, Германия, и е много жалко, че такава важна страна в Европейския съюз има толкова пропуски в правните си норми, че подобни неща могат да се случат. Хазната на страната е загубила много пари. Всъщност в 11 държави на Европейския съюз, измамите възлизат на около 40-50 милиарда. Всичко това се дължи поради дейността на адвокати, които нямат срам. С тези пари можехме да финансираме нашите нужди. Можехме да финансираме много други неща. Какво трябва да направим? Първо трябва да се промени правната рамка, за да не се случва повече нищо подобно. И на второ място, както поиска господин Росати, нека да изпълним онова, което той поиска. Госпожа Маковей. Много ви благодаря. Скандалът Комекс за пореден път ни показа че когато властите си затварят очите, разследващите журналисти разкриват истината. Именно те откриха как 55 милиарда евро са били укрити от е, частните данакоплатци. Десет години отне на Германия да промени законодателството си и да е, забрани незаконно своеобразното е, възстановяване на данък върху дивидендите. Същият проблем е, е на лице и в Франция, но има много тежки бюрократични процедури. Резултатът на практика е, че онези, които продължават да крадат от нас, си остават ненаказани. Кум-Екс е най-голямата схема за измама в света на Европейския съюз. Имаме нужда от много успешен отговор на европейско равнище. Ще е възможно най-добре да отговорим още вчера, за да сложим край на тази практики. Благодаря ви. Думата има госпожа Руйнен Лернер. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз губи около 55 милиарда евро. Това е един данъчен финансов скандал, който бе разкрит благодарение на усилията на няколко лица, докато администрацията не направи нищо, докато се разгаряше скандала. Това е още един пример, че има много проблеми и бившият ръководител на данъчните служби в Франкфурт, стана последствие банкер. И много и някои си мислят, че тези измами са нещо абсолютно законно. Някои предприятия и фирми искат връщане на разходи за данъци, а те въобще не плащат данъци, така че има още много какво да правиме срещу измамните договорки. Лесно беше да подкрепа този текст, господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Скандала CumEx вече беше споменато, че благодарение на него или поради него хазната е ощетена с около 50-55 милиарда евро. Какво може да се направи? Всъщност, европейските граждани са ограбени – много хора не са си плащали данъците върху дивидендите. Европейския съюз прави много по отношение на данъчните измами, но скандала Кумекс показва, че все още има много пропуски в изпълнението на законодателството и административното сътрудничество между държавите членки. Този скандал справо предизвика много възмущения в Европа. Трябва да има спешни действия. Подобни финансови измами в голям мащаб трябва да бъдат премахнати и следва да приемем необходимото законодателство. Благодаря. Господин Ханан от името на ЕКАРА. Госпожо заместник председател, може да кажем, че след като скандалът беше разкрит, значи системата работи. Разследващите журналисти си свършили работата, законодателството е променено. Не мога да разбера защо всичките ние се добавяме и се намесваме в този вътрешно германски проблем. Германия не е провалила се страна, дори напротив, това е страна, където безспорно има върховенство на закона и съдебната система работи въз основа на пълна безпристрастност. Питам се дали тук отново се проявява непрестанната обсебеност на този парламент да се хармонизира данъчното облагане, което на практика има за цел да се намали конкуренцията и конкурентоспособността, а не да се спре избягването на данъчно облагане. Но се питам дали не е малко странно именно тук членовете на Обеския парламент да критикуват избягването на данъчно облагане при положение, че именно те не плащат данък доход в страните си по происход. Благодаря ви. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред относно Юнге Дамът в Германия. Думата е господин Мариас. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης аз гласувах за този доклад, защото ролята на Германската служба за закрила на децата е била много спорна. Много са а, докладите и жалбите постъпили в а, комисията по петициите особено от европейци, живящи в Германия, родители, които обаче нямат германско поданство, харвати, гръц, гърци и други. Ако един от родителите е германец, той винаги ще бъде защитен. И това се, се е превърнало в административна практика – е, Югендам всъщност е, е, прилага по-своему закона и дискриминира всеки, който не е германец. Господин Юрик. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, дейността на службата позната като Югендамт определено се сблъска с нашата съпротива. Вече от години ние отхвърляме практиките в тази агенция, особено що се отнася до семейства, които са разведени. Добре е, че парламента сега се заема с тази агенция. Нека да не забравяме, че човешките права включват в себе си вероисповеданието, идентичността и не само правата на политиците, които се борят за власт, са подчинени на основните човешки права. Надявам се, че можем да критикуваме по-добре либералната стратегия за социално инженерство. Не трябва да подкопаваме основните човешки права. Госпожа Крупа. Гласувах за доклада, който хвърля светлина върху дискриминацията, пред която са изправени семействата заради методите на работа на Югент Амт. Твърди се, че е, службата работи в интерес на детето, но това отговаря на, не отговаря на истината, защото се отнемат децата на семейство, които не са с германска националност. Имаше подобни случаи в други страни, като в Нидерландия, например, където се нарушаваше хартата с основните права там се твърди, че всяко дете има право да запази взаимоотношенията си с двамата си родители, освен ако това не противоречи с интересите на детето в дейността на Югентамт има голям брой нарушаване на правата на детето, като, например, правото му на безопасност, на самоличност или да говори народния си език. Дейностите на тази служба водят до сериозни травми, за децата може да стигне дори и до смърт на деца, които са отнети от майките. Ето защо там трябва да положи усилия да подобри отношението си към децата и отношението в всяко едно отношение. Благодаря, господин Хок. Аз гласувах за този, тази резолюция. Дебата е много а, спорен и всички ние сме засегнати дълбоко в душата си от тези дискусии. Нека не, не забравяме, че става дума за драми, човешки драми, драми на деца. Тук нека не да забравиме какво е политически коректно и да видиме, че родители са жертва на дискриминация. Днес, 2016 година, над няколко хиляди деца са били отнети от родителите, от които много полски. В продължение на години децата не могат да говорят матерния си език. Ние вече сме приели една резолюция тук в Европейския парламент относно Югендамт, но никаква реакция от страна на немските власти. Крайно време е, е Югендамт да реагира и да започне да действа в името и в интерес на децата и да спазва правата на родителите. Господин Гели. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, Комисията по петиции свърши отлична работа по този въпрос. Аз е, самия участвах в изготвянето на проекта на текст бяха внесени много петиции, свързани с Югентамт и ние реагирахме. Разбирам напълно факта, че родителите трябва да могат да общуват с своите деца народния си език. В същото време аз и моята група гласувахме против доклада, защото Германия е държава членка и тя има право сама да си реши въпроса. Ние получихме подобни петиции от други държави със същия характер и трябва да ги разгледаме в същия дух. Не трябва да пренебрегваме тези държави или пък да им помагаме. Господин Ханан. Благодаря ви, госпожо заместник председател. В тази област трябва да действаме доста внимателно. Говорим за най-интимните въпроси, като взаимоотношения между деца и родители. Сблъсках се с много сърцераздирателни случаи в Комисията по петиции и в Обединеното кралство и мога само да се присъединя към казаното от колегата Шон Кейли от НП. Именно защото темата е толкова чувствителна, това е въпрос, който трябва да се урежда от всяка държава членка съгласно националните демократични механизми и е, процедури. И за втори път е, тук днес се застъпвам за суверенитета на Германия. Не казвам, че няма проблем, но хората, които трябва да разрешат този проблем са унези, които са най-пряко застегнати, а именно властите на съответната държава членка. Благодаря ви. Благодаря ви. С това приключваме обяснението на вота по тази проекторезолюция. Продължаваме с следващата проекторезолюция на, госп... на доклад на господин Бернт Ланки и Пол Рупих, СТО Бъдещи перспективи. Започваме с госпожа Къртън Даунинг. Благодаря, госпожо председател. Много странната система на отношения е под заплаха и ние имаме колективната отговорност да я запазим, да я подкрепим, особено като се имат предвид действията на настоящия президент на САЩ. По-настоящем в политиката, която се основава на демонстрирането на сила, нито Европейския съюз, нито който и да било може да защити своите прогресивни виждания. СТО е една много напреднала институция. Тя е кръгълен камък. И Механизмите за решаване на спорове в тази институция наистина имат възможността да решават конфликти по мирен път. В миналото знаем, и то сме научили на нашия континент, че економическите сблъсъци водят до военни сблъсъци. СТО естествено не е съвършена. Време е да разширим обхвата и за да направим истински инструмент и трябва да се обхване и околната среда. Освен това, трябва да има по-голяма отчетност и по-голяма ефикасност. Аз подкрепих доклада. Колегата Здроевски. Е Благодаря много. изслушахме съдържанието на доклада, но това е един провал. Един провал започнал през 2008 година. В момента, в който приехме първата резолюция за СТО, но никаква реакция нищо не се промени. Между 2008 и 2018 година ние не, или не направихме нищо, или сме направили прекалено много. Искам да ви припомна, че на последната конференция в Буенос Айрес миналата година не се стигна до никъде. Просто има в парализ в а, тази организация. Още веднъж подчертавам, през последните 10 години нещо сме направили, но, но, но на практика нищо, за да продължи тази функция институция да функционира, господин Пал. Благодаря ви. Търговската стойност спадна Стоиността на недвижимото имущество спадна с 50%. Това са само някои от предвижданията за последиците за Обединеното кралство, ако се стигне до Брексит без сделка. По-рано днес тук в парламента чухме някои да призвават именно за това и да се разчита единствено и само на правилата на СТО. Но същите си хора очевидно са си задали най-елементарният въпрос. Ако правилата на СТО са толкова прекрасни, защо държавите членки толкова полагат толкова много усилия за да сключват споразумение свободна търговия извън рамката на СТО. Онези, които настояват за твърд Брексит или Брексит без заделка днес, защо искат да обеднеят всички хората и с цялото Обединено кралство? Тези твърдения трябва да бъдат заклеймени за това, което са днес, а именно за ужасяващи глупости. Благодаря ви. Думата има Алекс Майер. Благодаря, госпожо председател. Приветствам този доклад. Целта му е да се направи СТО по-релевантна. Правилата на СТО, ако не се лъжа, за първи път се обсъждат в Великобритания в момента. Онези, които са за твърд Брексит, казват, че ако има Брексит без сделка, ще се приемат правилата на СТО. Какво означава това на практика за британските компании, които изнасят в Европа? Край на нулевите тарифи. Голяма промяна. Ще има 12% митнически тарифи например по отношение на износа на риба. В Лутън частите за производство на ванове ще бъдат облагани с сериозна митническа ставка. 21% ще е ставката за продажбата на домати. Ще изчезнат квотите, които имаме. Това ли е отправната точка? която искаме да имаме. Имаме 124 е, споразумения за търговия, които в момента се управляват от Европейския съюз. Искам да кажа, че нашата гордост като търговска нация просто ще бъде раздробена. Благодаря, госпожо председател. СТО продължава да бъде пример за многостранни международни правила, които урегулира търговията между модерни държави. Но все по-трудно и по-трудно е да приемеме поведението на някои държави, като Съединените щати. Е, целта е да намалиме бедността, да, да, да правиме по-добър достъпа на жените в търговията, т.е. да премахнем колкото се може повече препятствията. Така че аз се спирам по-специално на пред разпоредбите, свързани с развиващите се страни, трябва да се из, из, избегнат онези клози, които а, не могат да а, изпълняват правилата. Не може да се иска едно и също от развитите и от развиващите страни. Господин Кели. Приветствам проекто доклада на господин Ланги и господин Рубих относно модернизирането на Световната търговска организация и функционирането й. Приветствам доклада, защото смятам, че тези промени са от ключово значение, за да може СТО да стане по-приспособима и по-добре адаптирана към един по-глобализиран свят. Смятам, че това законодателно предложение ще ни помогне да преодолеем трудностите и провала на Министерската конференция в рамките на СТО през деке... от декември миналата година в Буенос Айрес. Е, ако законодателството бъде прието, ще се е, запълнят пропуските и слабостите в правилника в области като, например, търговските бариери за инвестициите и услугите. Също така се даде нужната регулаторна рамка за корпоративната тех... използване на технологиите, включително на електронната търговия и МСП. Благодаря ви. Господин Ханен има думата. Благодаря, госпожо заместник председател. Вземете предвид чудото на свободната търговия. Ако искате да го направите, вижте Хонг Конг. След Втората световна война БВП беше една трета от тази на Великобритания. По-настоящем е с 30% по-високо. Какви ресурси има тази страна? Тя трябва да внася електричество, питейна вода и какво ли още не. Каква е магията? Премахнаха се всички пречки пред търговията и тази страна не се обвърза с други страни. Имаше едностранно премахване на тарифите на митата и тази страна просперира. Същото въжи и за Сингапур. Тя беше наполовина по-бедна от нас през 50-те години, сега е два пъти по-богата от нас. Великобритания извън Митническия съюз, като член на света, още има възможност да направи същото. Да направи същото, което ни изведе над всички държави през 19 век. Премахнахме пречките пред търговията. Това е магията, която трябва да се случи. Děkuji пани předsedkyně за udělení слова. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с преждоговорящия има. Ние всички сме съгласни, че премахването на бариерите е благоприятно за търговията, но то не може да се направи само между няколко държави. За това е необходима международна организация, която да урегулира отношенията между всички държави и членки. Но през последните 10 години тази организация някакси не беше в състояние на действа нека да не говориме за проблемите с Китай или за стъпките, които предприема Трампа. Ние сме в навечерието на една търговска война. Затова подкрепих тази резолюция, която има за цел да подкрепи правилата, които трябва да се прилагат непременно. Благодаря. След това доклада Мак Алистър за Сърбия. Господин Ждроевски има думата. Припомня, че Сърбия разпочева. Припомням ви, че Сърбия започна официалните преговори с присъединяване към Европейския съюз през 2014 година. От тогава бяха отворени 14 от общо 35 глави за преговори и две бяха закрити. Обръщам ви внимание на този факт, тъй като перспективите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз предвид на този ритъм на воден преговори са, с, с, с, са за след 30-40 години. Докладът, между другото, е много добър и анализът е много точен, но като си има предвид напредъка, който постига Сърбия към целите, които сама си е постигнала, е далеч незадоволителен. Държа също така да отбележа, че от общо 35 глави има липса на напредък най-вече по отношение на върховенството на закона и свободата на словото. Както знаете, това са особено важни въпроси. Благодаря ви, господин Почек има думата. Пани председкиня, Сръбско е хрда. Благодаря, госпожо председател. Сърбия е горда страна. Тя има дълголетна история и дори съвременната история на страната е пълна с събития, понякога хаотични. Знаете историите за престъпници и така нататък. Но мисля, че Сърбия преодоля всички проблеми и сега върви към ЕС. Сърбия обаче трябва да изпълни всички задължения, които е поела. За Чехия и за ЕС е важно да дадат надежда на страните в Западните Балкани. Има и други държави в този регион, които Даже имат по-големи постижения от тези на Сърбия. Така че ако Сърбия желае да се приближи към Европейския съюз, тя трябва да положи още по-големи усилия. Благодаря. Последен доклада на господин Шолтеш за Косово. 2018 господин Сошниарц има думата. Косово получава от Европейският съюз много ценни съвети за борба срещу тероризма. Европейският съюз казва, че терористите трябва да бъдат интегрирани в обществото, трябва да се изучат и така нататък. А и ако един терорист се страхува, то родителите му казват, ами не се страхува и виж, че ако те арестуват, ще те интегрират, ще те обучат, ще те изучат. Така че не това са, това, не това са сан, санкциите. Интег, ин, интеграцията трябва да се заслужава, а за да се обучи човек трябва да учи. А, не може това да се дава безплатно. Не Престанете да давате идиотски съвети на Косово. Сега минаваме на доклада Вайгел с госпожа Шойдрова. Колегиня, колегове, аз съм подпушила справо о Мака. Скъпи колеги, подкрепих а, доклада за Македония, тъй като Македония постигна много голям напредък по пътя към Европа. Македония е сред страните кандидатки, в които се постига най-голям напредък, въпреки че продължава да има и проблеми с демокрацията и върховството на закона, без изобщо да говорим за корупцията и правата на младсинствата. За това и Македония получава пари от Европейския съюз за предпредседенителните си усилия. Много важно беше споразумението постигнато между Македония и Гърция относно името на страната. В доклада също така споменава, че нишият мисъл председател Груевски избягал в Унгария, където е поискал му база обежище. Надявам се той да бъде екстрадиран обратно в Македония, за да влезе в затвора там. Благодаря ви, господин Мария, аз има дума. Благодаря, госпожо председател. Скопие все още а, се опитва да си присвои името Македония. Дори и с новата конституция е, Скопия не постига много. В член 36 от Конституцията те говорят за Македония и за македонски народ. Освен това, в Конституцията те споменават решението от 1944 година. Това решение Ашнан засяга правото на самоопределение на македонския народ. Споразумението от Преспа е много лошо, но дори и то се нарушава от Скопия. Мисля, че споразумението представлява един мъртъв документ и гръцкото правителство няма право да го подлага на гласуване в гръцкия парламент. Аз съм против присъединяването на страната към ЕСА. Отхвърлих този доклад. Przewodnicząca. Господин Петровски, благодаря, господин председател. Нашият е, парламент е, направи доста усилия. В крайна сметка намери се решение с относно името на страната, но, но Македония се сблъсква и с други проблеми, които са общи на целият регион. Трябва да се предприемат действия за борба срещу трафика на хора в региона, както за Албания и за Монтенегро, то и доклада за Македония не не набляга прекалено много на правата на лицата от групата ЛГБТ и а, говори се прекалено много за санкции, които ще се налагат на а, хора, които изразяват някаква хомофобия. Аз не мирам, че това има място в доклада, затова гласувах против него. Господин Хауърд. Госпожо председател, като член на съвместния парламентарен комитет между Европейския парламент и парламент на бивша Югославска република Македония, с удоволствие подкрепих този доклад. Очевидно е, че трябва да се положат още доста усилия преди Македония да се присъедини към Съюза, но за всички, които гледат с отворени очи на въпроси, става ясно, че не постигнат напредък. Разрешаването на спорове като догодишен спор между Гърция и Македония относно името на страната изисква смелост отговорност. Смело са да кажат ръководителите на гражданите си истината. А истината тук е проста. Споразумението от Преспа може би не е прекрасно, но нито националистите в този парламент, нито националистите в националните парламент на Гърция и Македония не са предложили по-смислено решение. Така че нека да поздравим за смелостта членовете на Македонският парламент и да, да поздравим страната за останалите постигнати стъпки напред. Благодаря ви, думата, господин Полча. Македония. Благодаря, госпожо председател. Македония притежава статута на страна кандидатка още от 2005 година и е постигнала сериозен напредък от тогава насам. Бъдещата конституционна поправка, която се основава на гласуването от 19 октомври, е голяма стъпка напред. Националистите не предлагат други решения. Затова е необходимо да похвалим усилията, които са направени. Онези, които се опитват да помирят двете държави, следва да бъдат поощрени. Освен това, е необходимо да споменем и някои проблемни въпроси от миналото на страната. Специалният съвет трябва да разследва престъпленията от миналото. Няма как. Мисля, че те са на прав път. Благодаря. Следващия доклад, който ще обсъдим е доклада на господин Флекенштайн, доклада за Албания. Господин Мария се първи. Επανειλημμένα έχω δηλώσει εδώ στο σώμα Многократно съм казвал тук, че съм против присъединяването на Албания в, към Европейския съюз. Нещата са абсолютно ясни. Гръцкото малцинство в Северен Епир е, е факта и продължава преди един месец един гръцки представител на гръцкото малцинство беше убита. Е, там властите се опитват да променят демографският е, баланс в Северен Епир. Е, преследва се цялото гръцко малцинство, опитва се да, бъд, да бъде сплашено. Ние не можем да приемеме подобно нещо. Ние осъждаме тук в Европейският парламент поведението на а, албанците албанското правителство, докато не признае и зачита правата на малцинството. Затова гласувах против. Господин Петровски. Благодаря ви, госпожо председател. В а, доклада се насърчава присъединяването на Албания към Европейския съюз. Твърди се, че съюзът трябва по-близо да контролира и да последява повършенето на реформите, както и за останалите страни кандидатки. Отчитаме наличието на тенденции за трафик на хора. Това се споменава в точка 18 от доклада. Европейския съюз а, призовава албанските власти да предприемат а, сериозни мерки за, за закрила на свидетелите и да се използват всички средства за подвеждане под отговорност на организаторите на този трафик на хора. Малко по-нататък в текста се споменава и отношението към общността за това, и гласуваха против доклада. Благодаря ви, думата е господин Селимови. Благодаря, госпожо председател. Албания направи е, сериозен напредък и той следва да бъде признат и поощрен. Ето защо аз подкрепям започването на преговори за присъединяване на страната идната година. Осъзнавам напредъка, който е постигнат в рамките на правосъдната реформа, но трябва да говорим и за нещата, които не са направени. Реформата на изборния кодекс корупцията, организираната престъпност, добросъседските отношения. Във всички тези области трябва да се направят болезнени реформи. Няма как. Върховенството на закона, човешките права, борбата срещу корупцията. Тук трябва да има сериозни подобрения. Това трябва да е целта и ако те се постигне, трябва да се започнат преговори. Не трябва да се изостава в страната. Благодаря, госпожо председател. Исках да опиша странното положение, в което се намираме. От една страна Изменение номер 8, което няма за цел да упростява нещата. Това са просто едни сексистски текстове за е, жените по селата. Това, това трябва да се отхвърля, не може да се приема. В това изменение е скандално. И от друга страна нямаше и 40 депутати, които да имат смелостта да станат и да отхвърлят подобно изменение. Просто съм засрамен, че не можем да намерим неко. Госпожа Шодрова. Тешере, Шойдрова, Асонял Кездин, Паранчойо Михайла Шойдрова. Благодаря, преминаваме към доклада за Черна гора. Първа думата има госпожа Шойдрова. Благодаря ви. Скъпи колеги, бих искала да ви обясня защо подкрепих доклада относно Монтенегро. Извинете, относно Черна гора. Смятам, че Черна гора е страна, която споделя общоевропейските ни корени – и иска да се присъедини към европейското семейство. Иска да докаже, че може да изпълни критериите от Копенхаген. В доклада се твърди, че Черна гора е постигнала сериозен напредък в преговорите за присъединяване към Европейския съюз, особено в вътрешно политическо отношение. Съдебната система е станала по-независима, по-добре функционира електронното правителство, беше отчетен напредък по време на президентските избори, проведени през април тази година година. Гражданите имаха свобода при вота. Все още обаче имаме съмнение относно свободата на медиите и ще следим какво се случва от тук нататък. Благодаря ви, господин Петровски, има думата. Шеводничонца, я гласувам. Благодаря, госпожо председател. Гласувах против този доклад. С нощи се изказах по темата. Има някои връзки между докладите за Македония и за Черна гора. И тук в точка 22 споменаваме, че няма напредък, що се отнася до трафика на хора. Този проблем всъщност се споменава във всички доклади. Освен това, се споменава и проблема с децата просяци. Аз не мисля, че която и да било страна трябва да позволява подобни неща. Има и една друга тенденция, която ме тревожи. Нашия парламент обръща твърде голямо внимание на така наречените малцинства. В точка 34 се казва, че се притесняваме, че сексуалната ориентация или по-скоро различната такава не се приема в Черна гора. Ето защо аз отхвърлях този доклад. Благодаря. Следващия е господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Танък за отличният доклад. Черна гора продължава да бъде на челно място в преговорите от страните на Западните Балкани. Ние бихме искали това да продължи. Но трябва да подчертаеме, че свободата на медиите е, продължава да бъде проблемна. Свободата на изразяването на медиите трябва да бъдат гарантирани и преследването на журналисти осъдено е. Трябва също така да се предприемат съответните кампании за е, борба срещу дискриминацията за хората от групата ЛГТБ и Роми. Благодаря. А сега минаваме към следващия доклад на господин Кан защита на академичната свобода в е, външната дейност, господин Шамай. Thank you, благодаря ви, госпожо председател. Приветствам дебата. Ще направя три коментара. Първо, много е важно да се продължава с нощни изследвания след докторат, докторантурата и е много важно да се гарантира сигурността на европейските студенти, които следват чужби. На второ място трябва да гарантираме, че европейските институти, които имат кампуси в страни, където няма свобода на словото трябва да се обект на особен интерес. И на трето място в собственият ни дом на всичко е наред. Продължават преследванията на академичните среди в Унгария. Срещнах се с един професор от Свободният университет на Будапеща, който ме убеди, че това е надежда за академичните среди в Унгария, тъй като привлича свобода на словото, с каквото студентите в Унгария рядко могат да се сблъскат и преместването му в Виена ще бъде трагедия. Академична свобода не е, не е празна дума, тя е от ключово значение значение. Благодаря ви. Сега думата има господин Мамикинс. You, Благодаря, госпожо председател. Академичното образование е в основата на политическото самосъзнание. Ако искаме нашите усилия за насъчаване на демокрацията да са успешни, ние трябва да се ангажираме с някои конкретни държави и да им дадем възможност за избор. Колкото повече свобода даваме на академичните кръгове, толкова повече демокрация има, а демократичните общества са най-мирните и най-балансирани. Ценя високо измененията, внесени от моята политическа група. Те изискват академичната свобода да стане част от критериите от Копенхаген. Ако една страна пречи на свободната научна дейност, тя трябва да бъде наказана. Ние искаме да има либерализъм и да не се пречи на свободата на словото в училищата и в университетите. Ограничаването на академичната свобода се отразява на всички сфери в обществото и освен това води до сериозни економически загуби, загубата на економически възможности. Затова се надявам, че разпоредбите ще бъдат приложени в пълна степен. Господин Палмар. Благодаря. Бих искал да поздравя колегата за това, че работи по този важен доклад. Мисля, че, че моето поколение а, е, смята, че а, е, свобода, академичната свобода е нещо нормално, но за това са се борили предишни поколения. Днес обаче, когато има популизъм, фалшиви новини и това са предизвикателства, с които трябва да се справим. Всички онези, които вярват в академичната свобода, трябва да застанат зад нея. Академичната свобода е нещо основно, точно в борбата срещу токсичните фалшиви новини, популизъм и така. За, за това трябва да се бориме за свободата и зачитането на, своб... на академичната свобода навсякъде в Европа. Господин Ховард. Uh, Благодаря, госпожо председател. С удоволствие подкрепих работата на колегата Лачит Кан по този доклад, който за съжаление трябва да приемем. Днес е от нас, които са преподавали или са водили научна дейност си дава сметка, че академичната свобода е важно понятие, което трябва да ценим. Свободата намесата на, на държавни органи в академичната независимост е напълно несъвместимо с европейските ценности. Трябва да сме готови да защитаваме а, академичната свобода. Ако някоя държава се опитва да а, потъпчи тази свобода, тя не бива да се възползва от финансиране по хоризонт Европа. Трябва обаче да сме готови да защитаваме академичната свобода и от натиска на пазара. Три институции в региона ми са поставени под заплаха по финансови причини причини. Трябва да си дадем сметка, че някои от най-големите ползи за човечеството са дошли от научно-изследователска дейност, които не, не са е, от получвания, които не са имали видим економически облаги на времето, когато са направени. Това е благодарение на академичната свобода. Благодаря ви. И така продължаваме с следващият доклад. Положението на жените с увреждания. Давам думата на госпожа Нирияда. Благодаря. Разбираме, че има много предизвикателства и пречки пред нас, но представете си как се чувства една жена с увреждания? Представете си пред какви трудности тя е изправена. Доклада описва положението на тези жени много ясно. Е, само 18% от жените с увреждания работят в Европейския съюз. Процента при мъжете с увреждания е 35%. Не можем да приемем нещо подобно. Необходимо е да приветстваме инструментариума очертан в този доклад и държавите членки трябва да го приложат. Освен това, трябва да подкрепим наистина жените с увреждания. Те трябва да имат възможност да получат образование, здравни услуги, да спортуват. Трябва да могат пълноценно да участват в обществения живот, да гласуват по време на избори. Аз не мисля, че по-настоящем те получават необходимата подкрепа. Затова приветствам този доклад. Той е изключително важен и е много важно държавите членки да приложат тези инструменти и то незабавно. Благодаря. Госпожа Шойдрова. Eh, kolegyně a kolegové, přestože považuji... Благодаря, скъпи колеги. Аз э, се застъпвам за равноправен достъп до здравеопазване за всички държавите членки е, трябва да направят е, всичко възможно за това, но също времено не можах да подкрепа е, тази рез, резолюция, защото има проблемни аспекти. Включ, включително и нарушаването на, на суверенните права на държавите членки да решават някои проблеми, свързани с репродуктивното здраве. Това всъщност е ефемизъм за а, аборт. А ние трябва да защитаваме човешкият живот във всичките му аспекти, както живота на майките, така и на неродените деца също така и създава, създаване на специални условия за е, лица транс е, половите лица и сфената на пола. Това госпожа Крупа. Благодаря ви, госпожо председател. Гласувах подкрепа на тази резолюция, посветена на положението на жените с увреждания. В нея се говори за положението на жените и в частност на младите момичета, с увреждания, които са много на брой в Европейския съюз. Съществуват международни конвенции и разпоредби на европейско равнище, прияти бяха стратегии, но въпреки всички тези усилия, хората с увреждания продължават да се сблъскват с много проблеми. Жените с увреждания не могат да се възползват напълно от своите социални и економически права, правото на достъп до здравеопазване, правото на глас. Всичко това са проблеми, които трябва да бъдат разрешени. В е, доклада се споменава правото на сексуална ориентация документация. споменават се и свободата на вероисповедание, но това ми се струва неприемливо. Припомням ви, че има много уязвими хора, като например възрастните хора, децата и хората с увреждания. И начинът по който се отнасяме към тях е критерий за нашата цивилизованост, критерий за цивилизациите и нациите. Господин Мамикинс, благодаря. Подкрепих този доклад. Подчертаваме факта, че едно общество се преценява спрямо отношението му към уязвимите групи. Европейските държави имат по-добри социални стандарти в сравнение с други държави в света, но въпросът с жените с увреждания не е решен. Ако погледнем цифрите, можем не само да се разочароваме, но и да се срамуваме. Има 46 милиона момичета и жени с увреждания в ЕСА, само 18% от тях работят. 34% от тях са били жертви на физическо или сексуално насилие от страна партньора си. Тези жени и момичета са дискриминирани не само на трудовия пазар, но и в сферата на образованието и в други сфери на обществения живот. В резултат на това техният начин на живот е ограничен. Те стават жертви на бедност, на социална изолация. Съответно, в такава ситуация жестокостта става социално приемлива. Ето защо аз гласувах за. Благодаря, госпожа Заборска. Дякуем, пани председничка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 закрила. Това са прерогативи на държавите членки, но и Европейският съюз има някои правомощия в случая. Що се отнася до жените и младите момичета с увреждания, трябва да предприемем всички мерки за защита на е, тяхното достоинство, на достойния начин на живот. Но не, не, не може в този доклад да се споменават неща като репродуктивно здраве, а, аборти и а, други. Европейският съюз трябва да защитава живота а, независимо от а, принципите на субсидиарно. Господин Сошнияч. Много ви благодаря. Отново става, отново става дума за нещо скандално и сексистко. Що за инициатива на Европейския парламент? Не мога да разбера каква е целта на това предложение. Докъде ще стигнете в удостта си? Какви права би следвало да имат жените с увреждания, права, които да нямат мъжете с увреждания, например. Защо излиза такава резолюция за жените с увреждания? Ще има отделни резолюции за мъжете и жените с увреждания или, например? Или ако искаме да премахнем пречките пред свободата на упражняване на гласа, трябва ли да ги премахнем само за жените, а не и за мъжете? Освен това, в точка 17 се твърди, че жените живеят по-дълго, че често те са увреждани и съответно трябва да бъдат привилегировани. Ами, ако жените мъжете а, живеят по-дълго, а мъжете живеят по-малко. Значи мъжете трябва да се обърне повече внимание. Те им водят по-тежък живот и съответно загиват по-рано. Те не, че вече са привилегировани, защото живеят по-дълго, така че въобще няма нужда да ги привилегироваме допълнително. Въобще всичко обърквате тук в парламента. Благодаря ви. Протоколът на дъжното заседание ще бъде представен на следващото заседание. С това приключваме дебатите за днес. Ако няма възражения, ще прехвърля, ще предам приятите решения на засегнатите органи. Закривам заседанието и пожелавам приятен следобед.